Скъпи колеги, предлагам да прекъснете частните разговори, да вземете местата си и да започнем заседанието. Получихте проект Дневния ред. Не чух никакви дискусии, освен общата стачка утре във Франция на железниците. Обикновено е, влака до Париж върви, но е, все пак не искаме да рискуваме и е, трябва да се промени леко дневния ред по втора точка. отопрение на протокола от заседанието от 17 май. Не съм чула никакви наблюдения. Смята се за прият. От трета точка съобщение на председателя. Бих е, искала само да привлека вниманието ви върху заключенията на съвета е- ЕПСКО, които се проведе на 7 и 8 юни който прие предложението е, на целта за приобщаване към обществото и намаление на бедността в стратегията за 2020 за да може 20 милиона човека да излязат от бедността. Това е, заключение на съвета е ЕПСКО беше потвърдено и на последния Европейски съвет, както видяхте вие самите. Сега по тази точка, съобщение на председателя, искам, мятам, че е важно да ви кажа, че с представител на комисията ние се срещнахме с Белгийското председателство, което отговаря за текущите въпроси. От името на министъра на заедостта ние получихме съгласието и ангажимента да проведем неформален триалог, защото ще бъде преди гласуването в пленарна зала да се проведе е, неформален триалог за общите насоки по заедостта и трябва съответните секретариати да влезат във връзка за да може този е, триалог да се проведе е, в е, крачка с вота в комисията, за да можем, когато включим тази точка в дневния ред на първата сесия през септември, т.е. седмицата след 6 септември, трябва да се опитаме да не постигнем съгласие с съвета още тогава, когато ще се гласува в комисията за етостта. Искам да ви съобщя, че в петък в сградата на Европейския парламент с мрежата АПН ще се проведе е, проява във връзка с бедността. И всички колеги, които в петък ще бъдат в сградата на парламента, са сърдечно поканени да участват в тази проява. И е, както обикновено, е, нашето заседание е, се заснема с веб камери, така че колегите, като вземат думата, да имат предвид, че ги снимат. И така, сега стигаме до същината на работата ни. По до точка четвърта давам думата на заместник-председателката и колежка госпожа Фигиередо за предложенията за изменения и компромисите по ролята на минималния доход за борбата срещу бедността и насърчаването на обществото, основаващо се на принципа на интеграцията в Европа. Президент, е, como os colegas uh, e as colegas sabem, благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, Знаете, че работихме е, със сътрудничество на представители на различни политически групи и е, с съдействието на сътрудниците. И така, Успяхме да е, постигнем цяла поредица от е, компромисни изменения, е, но не всички са съгласни с тези компромисни изменения. На настоящия етап от работата ни е, те не продължават да се разглеждат. Е, искам да ви кажа, че имаше много грешки в е, писмения превод. Е, както в превода на измененията, така и е, в е, езиковите версии на целия текст и на компромисите. Това изключително много затруднява работата ни. Аз установих няколко грешки в моите собствени предложения за изменения и предложения за компромиси в е, рамките на възможното в е, е, списъка за гласуване ще видите промени, с които текста се редактира, всъщност подобрява се. Така, например, в някои случаи се прави разлика между среден доход и медианен доход това са съвсем различни неща, е, дори размерите са различни. Ние определяме 60% от е, медианния договор във всяка страна. Аз се говори за е, е, средна стойност в Европейския съюз. Това е много важно, за да се разбере понятието е, минимален доход. Има и други въпроси. които са свързани с чувствителни понятия. Ние в нашия състав се занимаваме с типология на работата. Има понятия, свързани с бедността, с равенството. Е, тези понятия имат различен смисъл на различните езици. И това а, е, затруднява изготвянето на компромиси и е трудно се постига съгласие. Ние, които работихме а, е, по тези въпроси, установихме тези проблеми. Сигурно има грешки в други езикови версии на езици, които не знам. И за това бих искала да ви помоля до утре да погледнете какво е написано, да изясните всичко, защото това е важно, за да се разбере позицията ни. В някои случай може да се окаже решаващо за подкрепата или не на дадено компромисно предложение. Понякога проблемът засяга превода, а не е проблем по същество. Сега по компромисно изменение номер едно, то е много просто и няма да има никакъв проблем. Сигурно и мнозинството ще бъде съгласно. Сигурно ще има и единодушие по този въпрос. Сега за компромис Б мога да кажа същото нещо. Също се отнася и за С. Е, казаното се отнася и за компромис Д. Според мен няма да има проблем с него, но компромисно предложение Е съдържа езикови грешки, които вече са били поправени. Независимо от това, ви приканвам да прочетете компромис С, да видите има ли проблеми. Това се отнася и за F. Става дума за приложението на социалната трансверсална клауза в договора, възоснова на настоящия член 9 на договора. Това е включено в скоби, за да се избегнат недоразуменията. По компромис Г, според мен няма да има проблеми. По компромис Х също ще бъде лесно да се приеме. Процедурата е лесна. А, сега изменение Хикс. Надявам се да няма проблеми. Ще видим. Искам да кажа същото и за компромис Ж. В компромис К има повече проблеми, както и в компромис М. Сега, за компромис К, е, ще е, се срещнем с трудности по някои термини. Имаше е, грешки в превода. Ние сресахме текста, но се надявам в настоящия му вид да се гласува по-лесно. Надявам се и компромис L да създаде малко, по, малко проблеми, отколкото създаваше до сега. Ако има трудности, трябва да говорим по тях. По компромис М ние се опитваме да вземем под внимание различни мнения и дори отиваме още по-далеч. В тази Европейска година за борба срещу бедността се опитваме да придадем конкретен израз на една мярка, като искаме комисията да а, насърчи тази мярка. А, ние настояваме на план за действие за изпълнение на Европейската рамкова директива за, а, сре, за минималния доход. За минималния доход в държавите членки е, няколко е, така водещи идеи са подчертани. В, като спазваме националното законодателство, става въпрос за колективни трудови договори, за национално законодателство и прочи и прочи. Може и да има е, общи стандарти и показатели за достъпа. Има критерии, възоснова на които виждаме какви са териториалните нива, социалните партньори. Има общи показатели, общи референции за оценяване на резултатите. Трябва да се види доколко е ефективна борбата срещу бедността. Трябва да има мониторинг, трябва да има съответен обмен на добри практики. И аз смятам, че е, парламента ще увеличи авторитета си, ако приеме това предложение. Е, предложение, което може да бъде е, авторитетно в очите на съвета и да върви по посока на това, което нашата председателка току-що каза, а именно, че въпреки, че е, е, целта за намаление на бедността, която си бяхме определили, е много по-ниска, отколкото си бяхме поставили. Е, има 85 милиона бедни, някои дори казват 122 милиона бедни, докато е, целта, която ние си поставяме е 20 милиона. Е, ясно е колко е категорична, колко, колко, е, колко е трудна ситуацията. И ако не помогнем на държавите членки да приложат на практика конкретни решения, смятам, че ние или тези, които бъдат в този парламент след 10 години, ще е, съжаляваме за това, което сме написали, за това, което сме написали по текстовете и не е постигнато. Положението е трудно, трябва да се борим срещу бедността и да направим нещо повече. Е, това е което имам да ви кажа. Е, сега пристъпвам към изменение Н. В него вече имаме е, внесена поправка. Вече не се говори за среден доход, а за медианен доход. Това се отнася и за компромис О, по който също няма проблеми. Имаме е, и е, временен списък за гласуване. Наблягам, временен. Е, този списък все още е временен. Секретарията ви го е изпратил. Аз съм готова да чуя предложения за нови изменения. И Приканвам колегите от различните политически партии да изразят мнението си. Благодаря. Благодаря за дадената ми дума и благодаря също така за и извършената работа от госпожа Фигередо. Броя на измененията наистина беше голям и беше много трудно да се постигне компромис. Мисля, че като цяло доклад беше много, много добър, много балансиран и бих подкрепил средният, идеята за среден или медианен а, приход за всички държави членки, но мисля, че другите групи не, не смятат, че това може да си намери място в рамковата директива. Що се отнася до компромис N, а, мисля, че разбирам, там беше написано относно механизъм, който ще се изгради Значи в самото изменение се казва, че тази инициатива трябва да постигне план за действие, който да придружава а, прилагането Европейската директив, рамкова директива за минимален доход в държавите членки. Според мен, тук изменението призовава към някаква инициатива, но ако тя не се включи в рамковата директива, такъв случай ще бъде много трудно да подкрепим и останалите компромисни изменения, защото ние като цяло искаме да имаме а, инициатива, която да върви с рамковата а, директива. Но ако рамковата директива не бъде одобрена, тогава в такъв случай нашите изменения и нашия компромис няма да служи за нищо. Може би трябва да имаме също така и план Б, в случай, че рамковата директива не бъде приета. И много от измененията говорят за различните индикатори за бедност. Примерно 60% от средните доходи. Сега разбирам, че съвета излиза с едно споразумение, което е било прието на последното заседание по предложение на комисията. Там се говори за три различни индикатора дали ще се използва 60% от този медианен а, приход или пък за семейства без а, жилища, или пък а, семейства без работа, или пък а, семейства без а, различни елементарни домакински уреди, като телевизори, хладилници и така нататък. А, така че аз лично призовавам да гласувам по-скоро против тези 60%. Не защото съм наистина против, а защото мисля, че трябва да разгледаме предложенията за индикатори, които предлагаме, като ги съгласуваме с предложеното от комисията и съвета. А когато говорим за тези 60%, какво става в случай, че хората, примерно, минат, надхвърлят този прак от 60%? И за това аз лично а, съм по-скоро против тук, но като цяло предложих плюс на моята група за останалите изменения и съм за компромисите. Но а, определено срещаме проблем с измененията, свързани с тази специфична рамкова директива. Благодаря. Фредерик Дарден euh, euh, после Джин Ламберт. Благодаря, госпожо председател. Първо, исках да кажа, че госпожа Фигредо е свършила великолепна работа, както в първоначалния си доклад, а след това и в търсенето на компромис относно всичките тези изменения, те са многобройни, наистина многобройни. И считам, че желанието да се постигне уравновесен компромис наистина е тук. То се усеща в духа на този доклад. Нашата група се постара да подпомогне търсенето на уравновесен компромис. Така както го разбрахте всички, основният елемент е компромисен. Е, компромисен. И съответно идеята за рамкова директива, така както каза госпожа Лин. Защото според е, мен това наистина е, проблем, е елемента, който може да предизвика проблеми и разногласия. И трябва да подчертаем, мисля, поне това е според мен най-важното, да подчертаем идеята за дирек... рамкова директива. Така както беше посочено и в компромис Н, да а, зачитаме националните практики. да имаме, примерно, ще имаме една директива, която ще ръководи, но ще бъде съгласувана с националните практики със сигурност всички сме съгласни, че е много важно да се борим с бедността и че тази борба трябва да бъде подсилена в рамките на стратегията Европа 2020. Всички констатирахме, че Лисабонската стратегия в тази област не беше особено успешна, меко казано. Но също така съвета от 1992 и комисията от 2008, всички тези техни инициативи не успяха да уравновесят проблема и да постигнат напредък във всички държави членки, а това без съмнение играе голяма роля в борбата срещу бедността. Всички зна, можете да си представите колко тясно е свързан минималният доход с бедността. Така че в тази година, още повече, че тъй като е година за борба с бедността, мисля, че е важно да а, използваме повода и да вмъкнем и да представим пред комисията тази инициатива. И за това е важно да гласуваме за този компромис М и тук в текста, който имаме, да се говори за общи индикатори, за критерии, които да ни позволяват да оценим, така да се каже, минималният доход и съответно да имаме индикатори, които да оценяват резултата и да ни позволяват да обменим добри практики. не мисля, че този, този компромис е противоречив с политиката като цяло, политиката, която водим. И за това считам, че а, като цяло можем да подкрепим компромисите на госпожа докладчика. Благодаря. Благодаря, уважаеми колега. И а, бях излязла да посрещна колегата професор Монти, В това време списъка с желащите за изказване се е удължил значително. Така че, а, моля ви, не се изнервайте. Ще запиша всички, които искат да се изкажат, но а, само нека да ви кажа, че ще прекъснем в един момент а, нашата дискусия. Ще дадем думата на господин Монти и след като приключим обмената на възгледи с него, ще продължим с дискусията. А, и ако няма някой, който е против това предложение за процедиране, така ще го направим. А сега, да, господин Монти. Господин професор, благодаря ви за вашето присъствие тук. Поискахме а, вашето присъствие тук като комисия по заедостта и се надяваме, че а, в рамките на правомощията, свързан с, свързани и с вътрешния пазар, социалната интеграция и нашата идея, нашата, нашата комисия играят голямо значение. Комисията най-вероятно ще изготви ново законодателно предложение, или може и да не е точно законодателно, Естествено, надяваме се, че тази комисия ще бъде много бдителна относно равновесието, което се предлага за вътрешния пазар. Целта е да не се забравя и да не се изключва социалната справедливост и равенство. Именно за това поискахме тук да говорим с вас, защото а, искаме да можем да проверим а, още в началото на самия процес дали вашите убеждения съвпадат а, с нашите. И веднага ви давам думата и след това а, ще процедираме, както знаете вече сигурно на Исус. Благодаря. Благодаря ги, госпожо председател. За мен е чест да говоря пред тази комисия на Европейския парламент, чието значение оценявам. И е, то тази комисия е председател от същата личност, която беше председател на комисията по економическите въпроси на парламента, когато аз бях комисар по конкуренцията. Госпожо председател Берес, вие е, отбелязахте е, статия е, интервю, което дадох на вестник Лемонт преди една година. Заглавието беше чисто и просто е, как отново да дадем тласък на Европа, като е, съчетаем социалните пазари. Мисля, че председателя на Европейската комисия, господин Баросо, също е чел тая статия. И мисля, че това може би е изиграло някакво значение в решението му да подготвя доклад за него, за е, новия тласък, който трябва да се даде на единния пазар. Е, социалните аспекти на този нов тласък е, не са само допълнение, е, не са само е, разкрасяване на пазара. Те са е, всъщност на част, поне според мен, от политическото действие за ново, нов тласък на единния пазар. С ваше позволение ще продължа на английски. Аз смятам, че Темата е, за нов тласък на единния пазар днес е много по-видимо значима, отколкото беше миналата година през октомври, когато председателят Баросо реши е, да ми възложи изготвянето на този доклад е, по е, различни причини, които се изясниха междувременно. Едното кризата на еврото, второ кризата в данъчните системи на държавите членки. Мисля, че кризата на еврото се дължи на изключително високите дефицити дефицити, но в основата си, поне според мен, в значителна степен това се дължи на липсата на економически съюз. Ние имаме валутен съюз и ние смятахме, че валутния съюз не значи и економически. Това е, е леко преувеличено, но е, всъщност е само леко преувеличено трябва да се има предвид економически и валутен съюз. В е, Европейския съюз има еврозона е, и се смята, че там економическата интеграция е по-напреднала, защото тези страни са избрали едината валута, но е, в много случаи изостават страните, които не са член на еврозоната е, не участват в економическия съюз и е, не са част от единия пазар. И е, част от проблемите на обществените финанси са свързани с това. И е, далеч не е насърчаващо за еврозоната да наблюдава как Европа, е, например, Великобритания, Дания или е, други е, държави членки са в по-близък един, економически съюз и в е, по-близък единен пазар, отколкото в еврозоната. И ние знаем от е, опит в Съединените щати, например, че единната валута може да бъде солидна и да бъде в основата на економически резултати е, в дългосрочен план, е, само ако се основава на добре интегриран единен пазар. Така че кризата на еврото е, както се показва в последната част на доклада ми, е свързана е, с единия пазар. Сега, данъчната криза, сега можем дълго да обсъждаме какво трябва да се прави и какво не трябва да се прави. Много държави членки е, години наред са водили политика на фискална консолидация. Така че е, не би било реалистично да очакваме е, стимул е, за економическия растеж, който да проистече от бюджета. Ако економическия растеж през последните 2-3 години се дължеше на отслабването на еврото в еврозоната, обаче е, в рамките на 20-70-те страни един от малките източници на економически растеж е, е, е по-голямо и подобрение на структурната организация на европейската економика, което предполага много по-напреднала интеграция и много повече единен пазар. Поради тази причина аз смятам, че сега е, единния пазар е по-необходим от когато и да било. Едновременно с това, ако искате да бъдете реалисти, вие трябва да наблюдавате, че единният пазар, който е по-необходим от когато и да било, е и по-непопулярен от когато и да било в много от нашите страни. Как да се справим с това? Как да се справим с тази шизофренна ситуация? Моят отговор в доклада ми към председателя на Европейската комисия Баросо е, аз трябва дълбоко да е, благодаря на Европейския парламент, защото вие знаете, че аз се допитах до всяка политическа група в парламента и до различни е, комисии в парламента, така че докладът е мой, обаче е, той се корени е, до голяма степен в различни институции. Парламентът изигра важна роля. Затова се радвам, че съм тук днес. Изразената позиция в доклада е, че трябва да се опитаме да разберем причините, поради които единния пазар става все по-непопулярен. И е, далеч преди кризата е, аз е, установих умора от интеграцията. Имаше много голяма драма по директивата за услугите, референдума в Франция. Там станаха ясни основните дилеми, които засягат този въпрос. И освен тази integration fatigue, е, умора от интеграцията, дойде и market fatigue, е, умора от пазара. Е, поне в англосаксонските страни и ако видите, че средносрочно и дългосрочно в европейските страни има политически пейзаж на успех на малките партии, от ляво да дясно, които им, имат един единствен общ знаменател – отхвърлянето на интеграцията. Няма значение цент, лявоцентристски, десноцентристски, много партии, които работех години наред за европейска интеграция, е, сега наблюдават е, появата на тези силни конкуренти. Е, така че, ако се изостави сам на себе си, бъдещето на единния пазар е между сиво и черно, но не е розово. Но този пазар ни е необходим и затова ние трябва да се опитаме да разберем различните тревоги на хората, да разберем е, каква е причината за тях, доколко са основателни, е, как е, да обясняваме търпеливо на хората, но също така и много по-скромно да вземем под внимание тези тревоги и съответно да променим някоя политика на Европейския съюз. Социалните тревоги. Тук се намираме в Комисията по заетостта и социалните въпроси на Европейския парламент, въпросите за заетостта и социалните въпроси не са единствените, но са едни от основните тревоги на гражданите. Забравих да кажа, че сега по силата на Лисабонския договор официално е заявено, че Европа иска да бъде високо конкурентоспособен социален пазар. Трябва интелектуално да проумеем дали е възможно да бъдеш високо конкурентоспособна социална економика и интегрирана европейска економика. Това не може да стане на национално ниво. В Германия от Лудвиг Херард е социална пазарна економика, това е най-красноречивия израз. Как да съчетаем е, интегрирането в пазара, с социалната интеграция в европейската система. Не знам как точно да стане това. Е, и в моя доклад се опитвам да внеса някаква конкретност в този много интересен и интригуващ въпрос. И ако трябва да бъда по-конкретен, в доклада ще намерите три основни блока. Първо, изграждане на по-силен единен пазар. Няма го още, както да кажем, в услугите, но най-вече как да изготвим е, консенсус по по-силен единен пазар. С други думи, той няма да се случи и на трето място, как точно да постигнем този единен пазар. Остават ми няколко минути. Ще говоря за това как да постигнем консенсус е по по-силния единен пазар. И тук ще засегна социалните аспекти, защото смятам, че по социалните аспекти е, работата беше свързана не само с постигане на социални цели, но също така, е, поне според мен, се търси едно помирение на пазара с е, социалните постижения. Сега, след Вайкинг и Лавал делото, за това дело се говори в доклада, Аз проведох съвместна консултация под ръководството на ЕТОК и Бизнес Юруп, за да видим евентуалните решения. Много е, е тревожно за нас, ако а, а, единия пазар се разглежда като несъвместим с, с, с човешки права, както излиза от това дело. В доклада има две препоръки да се разпространява информацията по е, правата и задълженията на трудещите се и на предприятията, административно сътрудничество, е, санкции при свободното движение на лицата, транспорта и оказването на услугите и после, ако се приемат мерки за изясняване на тълкуването и прилагането е, на директивата за трудещите трудещите се, правото на стачка по член 2 от правилника на съвета от 1998 година, където става ясно, е, че в тези правилници, е, чиято задача е да се засили свободното движение на стоките и на хората, но това не трябва да засяга интересите на трудещите се. Има още един въпрос, е, който е, е близък до сърцето на нашата председателка, но и до много от вас социалните услуги и единия пазар. Е, там има ключови препоръки – първо е, да се е, нараства е, флек, е, флексилибилите, а също така е, правилата за обществените поръчки да се съчетаят с правила за компенсации, препоръки възоснова на член 14 от Лисабонския договор. Всички граждани имат право на основни банкови услуги и е, евентуално въз основа на член 14 да се видят кои са универсалните услуги, електронните услуги въз основа на широколентовия достъп. А, също така, пак в обществените поръчки има предложения, които трябва да отговарят на някои изисквания, които са от социален характер и зелен растеж. И накрая една глава, която знам, че страстно, не знам дали страстта е нещо положително или отрицателно, но страстно се наблюдава от председателката Берес за данъчната координация. Това е, въпросът е и социален. Аз мисля, че а, някой от нас очакват храбри предложения за трансгранично данъчно хармонизиране. Аз съм доста скептичен е, за осъществимостта им на е, ниво Европейски съюз днес, но съм е, твърдо убеден, че по-скромният подход към данъчното сътрудничество и координиране по различни причини е и необходим, и осъществим. И конкретния опит на место ме насърчава, защото ние работихме по 96-97 от пакета за данъците и той стигна до пълно одобрение. Там беше скромно, но все пак се постигна нещо и се създаде инструмент за чрез е, Комисията по данъчна политика, където имаше и лични е, представители на финансови институции. Така, е, някой ще каже, че е трудно да се осъществяват идеи за данъци. Трудно е, но не е невъзможно. И каква е връзката сега с социалното? Мисля, че връзката е много силна, защото ако оставите е, е, пазарната интеграция да действа. Трябва повече такава интеграция, не по-малко. Не се прави нищо е, за облагането на дружествата. Тогава ще, капитала, който е фактор за производство, все повече и повече ще използва данъчната конкуренция, ще търси най-малкия знаменател – и тогава Европейски съюз, която твърди, че създава работни места, всъщност ще е, работи за унищожаване на работни места. Според мен това е точно толкова отрицателно, както е да знае още от сега, че един ден по този начин може да има е, просто е, е реакция срещу интеграцията. Благодаря. Благодаря, професор Монти, за това толкова детайлно представене. Освен това, вие засегнахте директно точките, които пряко ни касаят. Господин Александро Зеркас има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин професор Монти. Първо, искам да ви кажа, че вашата презентация не беше само много интересна и полезна, но и много окоръжителна. Аз се на високо измеренията на вашата презентация, тъй като повярвайте ми, много е трудно да се чуят такива солидни аргументи, каквито приведохте днес които имат европейски политически характер. Като политически дискусии в економиката за намиране на пътища и средства за засилване на економиката в Европа и да не зависиме само от пазара и търговията. Имам няколко въпроси към вас. Очевидно е, че с вашия доклад че този доклад може да е много полезен за постигане на европейски консенсус. Пазарът днес е много по-голям, не е само европейски пазар. Трябва да постигнем компромис не само сред 27-те държави членки на Европейския съюз, но и с други държави в света – през 70 80-те, 90 години без град пазара и глобалното измерение тогава не беше толкова важно, колко днес. Финансовия пазар на европейско и световно ниво се развива много по-бързо, отколкото до сега. Има известни условия, които там господстват, които показват, че всичко друго е като детска играчка. Банките те могат да образуват съюз срещу държавните заеми на една държава и могат да принудят една държава да падне на колене. Държавата трябва 20-30 години да плаща лихвите. Г20, например, трябва там да се отчита следното измерение – Какви средства и какви пътища имаме, питам. Е, от една страна изграждаме нашите пътища, обаче от друга страна има сили, които се опитват да разрушат изграденото. Знам професор Монти, е, че това, което казахте, много ме занимава и високо го ценя, но на световно ниво става дума за следните предизвикателства. Как можем да защитим нашия социален модел навън, например в ООН се изисква да се спазват социалните права, правата на наетите лица и то по целия свят, за да може Европа да не бъде е, остров в един свят, в който не се говори за хора, а основно за печалби и доходи. Благодаря сега господин Оле Кристенсен herr Monti for hans øh, redegørelse om den her nye strategi for det indre marked. Благодаря. за Благодаря за тази стратегия. Не бива толкова рано да се радваме, но звучи положително да се намери този баланс. От една страна свободно движение на капитали и от друга страна едновременно с това да се спазват правата на работниците. За това много се радвах да прочета, когато прочетох вашата статия в Лемонт, председателят на комисията Барозо пожела тогава да се развие тази стратегия. Едно от основните стълбове на Европейския съюз е вътрешния пазар. Когато гражданите приемат вътрешния пазар, трябва да имаме и разумни общи правила – общи правила, когато напуснеш една страна и отидеш а, да търсиш работа в друга страна, естествено трябва да спазваш правилата в тази държава, където, а, в, която влизаш в трудови отношения. Добре е, че тези неща могат да бъдат организирани по различни неща. Четири важни а, решения са взети до сега и когато новите правила в областта на услугите към директивата влезеха в сила през декември миналата година и Лисабонския договор също влезе в сила, то социалната хоризонталната клауза би могла да промени тези решения. Може да се спрете накратко на тази тема, трябва да се погрижим правилата на вътрешния пазар да нямат приоритет пред пазара на труда и пред правото на стачка. Знаете, че в северните страни това създаде проблеми. Например, Швеция и Дания нямат минимални заплати, заплати като понятие, което е законово определено. Социалните партньори в Дания и Швеция надзирават пазара на труда и може да окажат натиск върху работодателите, за да приемат изисквания на работниците. Това се наблюдава и в друга директива. Благодаря. Господин Серджо Конферати, след това предлагам господин Монти да отложи, да отговори на въпросите, които са се натрупали. Благодаря. Аз мятам, че мине време, известно време от когато този документ беше а, публикуван. Мисля, че това, което казахте сега, трябва наново да бъде оценено. Някои неща са наистина с далечен поглед а, създадени. Хармонизация на данъците е една от темите. Хармонизиране на данъчната политика в държавите членки. Целта е да се създаде вътрешен пазар, в който да няма а, различия и неравновесия. Това е важното, когато говорим за развитие. Съществува риск сега да санираме нещата, без едновременно с това да създадем ефикасно а, развитие на перспективите. Консенс да се постигне относно економическата политика на държавите членка е много важно. Вие казвате, че това може да създаде големи проблеми да се постигне този консенсус. Саниране тук означава че е под въпрос да се поставят очакванията и ще бъде засегнат стандарта на живота на милиони хора хармонизирани хармонизация има положителни страни, но и негативни страни. При данъчната политика може би не е разумно да се въвежда данъчна политика, която не насърчава инвестициите. Инвестициите имат по-голяма данъчна стоеност, когато касае транзакции на международно ниво. Следователно, би трябвало да се въведе критерия за диференциация в данъчната политика. И то между това, което създава основите за развитието, това е реалното, е, реалната економика и другите инвестиции. Те тук е темата за економическата политика, основните права на гражданите. Вие говорихте и за темата правата на стачка, правото на стачка. Може би е, липсва нещо по темата обединяване. Днес, който работи, трябва да се обедини с други работници, за да може да протестира. Растежа и развитието в предприятията трябва да върви крак в скрак с колективното представителство на работниците. Често те се противопоставят, което аз не одобрявам. Не е достатъчно да се говори само за предприятия и отделни лица – изключва се някакси колективното представителство. Това би било крачка назад. Може би трябва да ведете принципа на предварителната загриженост преди да стигнем до прецедентни случаи. Благодаря. Uh, I would like first of all to... Първо, искам да благодаря на тримата депутати, които зададоха въпроси. Благодаря им за това, че като цяло оценяват положително моята работа. Господин Серкас, мисля, че така както вие казахте, глобалното измерение е жизненно важно. И ако приемете общият пазар, единия пазар, така както той беше разработен от Жак Делор преди близо 25 години. А, през юни 85-та и, и сега, такъв какъвто е сега, може би ще установите, че е, голямата разлика, най-голямата разлика и за изминалите 25 години всъщност е именно тази глобална компонента, която а, съществува вече. Да, съществува това глобално измерение. Опитах се в доклада да го взема в предвид и считам, че това е един всъщност строеж, така да се каже, който ние в момента градим и по който евентуално можем да се опитаме да направим нещо повече. А, мисля, че съвета също очаква с голямо нетърпение заключенията на Комисията по кризисните въпроси, които, която се сътрудничи с, с госпожа Берез. И мисля, че в момента светът като цяло е по-заинтересован, по-отворен към едни такива многостранни форми на управление, именно а, формите, които ние измислихме тук в Европа. Жан Моне беше първосъздателят на този тип а, управление преди 50 години. И това е всъщност вид управление за цял един континент. И сега се опитваме да а, насърчим тези форми на управление в извъневропейски контекст, в един световен, глобален контекст. И а, доколко те са приемливи за Азия, за Америка, мисля, че а, тези континенти са по-заинтересувани от подобни форми на управление, отколкото преди. Защото, например, Погледнете Г20, това е едно, един вид, е, а, едно зародишно усилие за създаване на нещо подобно. И според мен, силата, с която Европа ще успее да наложи своите ценности на световната маса, така да се каже, зависи също от подсиленото здраве на и конкурентоспособност на европейската економика. Считам, че в дългосрочен план ние трябва да се опитаме да преследваме две цели. Конкурентоспособността на европейската економика, дори и а, тя да не е прекалено силна на световен план. И едновременно с това налагането в световен план на, световни, на социални стандарти или пък контрол на държавни помощи. И тук отбелязвам, че следващата година Франция ще бъде председател и на Г8, и на Г20. Франция е страната, която може би повече от която и да била друга държава, е, изнася това управление в световен мащаб. Това управление е много, много важно в дългосрочен мащаб и едновременно с това има много важно значение за управлението, примерно на отношения между компании и, и социални партньори. Защо не използваме в такъв случай а, възможността да, която ни се предлага да имаме голяма европейска държава, която да е председател на две световни организации, за да наложим нашите ценности. А, а, на вторият господин, който зададе въпрос. Да, знам, че има проблеми с социалното измерение в страните, за които споменахте. На този етап обаче не мога да кажа кой знае какво повече спрямо малкото, което вече казах в доклада, но а, съм насърчаван от а, ресорния комисар Лаш Ландор а, да продължа да работя в тази насока. А, аз знам, че комисар Андор е в контакт с вашата комисия и се надявам, че тези основни насоки, които са идентифицирани тук в доклада, ще подпомогнат изграждането на една съгласувана стратегия а, с вас и с комисията. Надявам се, че такъв ще бъде и случай и с другите части от доклада, защото а, всъщност сега а, всичко е в ръцете на комисията, парламента и съвета и вече трябва да му се предаде конкретна форма. Господин Коферати, аз също като вас смятам, че координацията на данъчното облагане и на фискалните политики като цяло е нещо много важно. Вярно, че економическия растеж и заетостта са важни звена в цялата политика, а също така и борбата с климатичните промени. И в тази рамка, въпреки че не съм задълбочил в тази насока в доклада, смятам все пак, че трябва да се спрем по-внимателно на отделните данъчни системи – и аз лично бях за факта, че при прилагането на пакта за стабилност се обръща особено внимание на обществените инвестиции спрямо текущите а, разходи на държавата. В случай на стачка ние трябва да запазим все пак четирите основни права на свободния пазар. И а, относно а, командированите работещи, предполагам, че имайки предвид вашия происход, вие сте помислили много повече за свободата за, на организиране в а, а, не, на организиране на представители на работното място, не само на правото на стачка. А, мисля, че мога да се съглася с вас по тази точка. А, понякога на, свободния, на единния пазар а, се гледа като на троянски кон и ще бъде само ако, ако не направим нищо за създаването на такива организации, това само ще допринесе за гледането на, на единия пазар като троянски кон. Благодаря, казва председателката. Благодаря за докладите, за отговорите, които дадохте на тримата изказали се. Знаете, че в тази комисия ние имаме отговорността за прилагане на фонда за адаптиране към, глобали... към глобализацията. И съответно това е един от основните ни проблеми. Много се занимаваме с този проблем. Това е... И именно а, за това се занимаваме с а, голям брой конкретни случаи в а, тази насока. Особено, що се отнася до фирмите, които имат една стратегия към а, делокализиране на работни места. В Ирландия имаше един такъв случай с един план за съкръщаване на работни места, кой, който беше безумен. Над 2000 работещи бяха засегнати и а, нямаше, за съжаление, в това предприятие никакви синдикати. И в такъв случай се оказа много трудно да се приложи нашия фонд за подпомагане на работещите чрез фонда за глобализация и едновременно с това да влезем в контакт с тях, просто защото нямаше представител за социалните права. И а, нека да добавя а, ситуацията в това предприятие, именно Дел в случая – а, не е единствената. Дел затвори завода в Ирландия и а, отиде в Полша, което пък настрои ирландски и полския народ едни също други. Сега Мариан Харкин. Да, да, подел. Да, най-вероятно. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, професор Мартин. Е, трябва да ви кажа, че ми хареса доклада ви. Е, е, така искам само да ви кажа, че това не са мои думи. Аз слушах какво се каза в пленарните зали и някой каза, че вашия доклад е секси. Така че явно има много голям апил за много хора в доклада ви. Мисля, че има доста добър анализ на ситуацията, особено когато говорите за причините за кризата и след кризата. Вие казвате, че действително гражданите повече не вярват в пазара и казахте, че това е добър но лош господар. И аз мисля, че в много случаи хората смятат, че пазар е, е основният господар и именно заради това и да, е, да кажем говорим е, в интернет. Е, вие говорим за Франция и за Холандия. И в Ирландия аз гласувах за това да има да на референдума. И е, хората забравят за това какво се случи в Франция и в Холандия, е, защото структурите се променят. Вече не питат хората какво мислят, няма никаква оценка, просто нещата се случват. И аз мисля, че това е, е много симптоматично и за да възстановим доверието на гражданите в Ирландия, никак няма да, да е лесно и не беше лесно. Сега хората, някои твърдят, че аз се преувеличавам. Аз изобщо не преувеличавам нищо. Хората знаят случая Дел, знаят и друг конкретен случай и те е, знаят практическите отражения от тях. Сега няма да ги обсъждам. Искам да кажа две неща и да задам три въпроса. Е, вие казахте, и аз съм съгласен с вас, е, че по-голям единен пазар няма да се постигне без консенсус. И е, говорите за малки средни предприятия, граждани, потребители. И аз съм напълно съгласна с това чувство и мисля, че много от вашите препоръки е, се надявам да се вземат под внимание е, и трябва да извървим дълъг път. Обаче имам да ви задам три въпроса. Говорите за данъчно консолидиране и отново повтарям, аз съм от Ирландия. Ако в е, говорим е, е, за пакта за стабилността до 2015 година може и да стане, обаче няма да има економика. Това се отнася за много държави членки. Така че ние сме в... Че трябва цифрите да ги докараме. Трябва да докараме цифрите обаче в много случаи ние ще си навредим а, на економиките. Ще има много голяма безработица, особено в частния сектор. И няма да има никакви стимули за подобряване на економиката. Искам да чуя вашето мнение по тази ситуация. И вторият ми въпрос е свързан с данъчната координация. А, ако има някакъв смисъл в Ирландия, че има някаква данъчна координация, е, нямаше да има е, да е, на е, референдума за Лисабон втория път. Искам да чуя как в момента, какъв е напредъка по е, общото консолидиране на данъчната основа. Е, има въпроси, които могат да се поставят. Е, дали ще има някакво преразпределение, е, някакво преразпределение между държавите членки. Искам да чуя коментара ви, въобще работите ли по въпроса. И накрая, вие казахте за единия пазар, че той трябва е, да бъде отворен, обаче е, да не се разоръжаваме. Е, това е много хубав начин да се опише глобалната перспектива. Обаче, е, е, е бих искал да разбера как ще се стигне към това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 и е, за желанието му за ново задвижване на стратегията. Също да се вземат предвид и социалните изисквания. Господин Монти, вие сега по времето на економическата криза говорихте за двете цели и съчетаването им това има отражение върху ежедневния живот в държавите членки на Европейския съюз. В Европейския съюз имаме големи проблеми поради финансовата и економическа криза, но и поради кризата в обществата. Държавите членки се движат към изключване, към протекционизъм, към изолиране. Стратегията на Европейския съюз Европа 2020 и вашия доклад, господин Монти, целят да засилят Европейския съюз. Аз съм убедена европейка. Аз съм сигурна, че едно от решенията на кризата е да имаме по-силна бюджетна интеграция в Европа и политическа интеграция в Европа, но има неща, които в момента е, върват в противоположна посока. Затова искам да ви попитам според вас, какви пречки трябва да бъдат преодолени по пътя, свободно движение на стоки, на хора и естествено защитата на гражданите. По отношение на премахването на пречките, желая да кажете нещо също за признаването на професионалното образование. Това е не е нещо ново. Признаването на квалификации е елемент от стимулирането на гражданите. Как можем да напреднем в тези области, след като на ниво държави членки има проблеми? По отношение на равнопоставеността. Тази проблематика ще проличи още повече, когато разгледаме и сравним северните страни с южните. Другото е координирането на социалните системи. Тук има много голяма политическа чувствителност. Различните държави и членки, за тях това е голяма задача. Те искат да имат автономия по отношение на реформите. Как може да се говори за възможна хармонизация? Как можем да напреднем, за да постигнем мобилност, след като отделни държави членки са загрижени само за собствената устойчивост, без да са убедени в европейската устойчивост на развитие. И когато въобще не се говори за хармонизация на социалните системи и социалното осигуряване – е, един последен а, въпрос, съвсем прагматично погледнато, правото на здравеопазване. В Европейския съюз имаше опит да се създаде трансгранично здравеопазване. Този опит е много важен за мобилността на работниците. Той бе или нека да кажем, в съвета нямаше съгласие по този въпрос за постигане на мобилност на пациентите. Как гледате вие на това решение? Можете ли да ни насърчите, да ни дадете надежда? Не смятате ли, че това ново лансиране на стратегията трябва да се свържи с вътрешния пазар? Госпожо Шретер, искате думата, казва председателката. Благодаря, госпожо председател. Казва госпожа Шретер. Ме ме интересува малко по-дълбоко да навлезете в трудните въпроси на този доклад. Един от централните трудни въпроси е социалният, социалните услуги е, в общ интерес и особено след Лисабонския договор – не е субект на европейско ниво. Т.е. държавите членки а, имат собствени организации на финансиране и на организация. Последователно мислики в тази насока, има бариера между правилата на вътрешния пазар и тези социални услуги. Във вашия доклад вие се изразявате доста предпазливо и доста неясно – но мен точно този въпрос ме интересува. Как ще изглежда за в бъдеще правата, правилата на вътрешния пазар и социалните услуги? Ще има ли по-нататъчни опити на комисията тези услуги да бъдат регулирани от правилата за вътрешния пазар или комисията за в бъдеще ще уважи тази бариера, която постави Лисабонския договор? Кои условия според вас съществуват, гледайки вътрешния пазар, какво трябва да се случи, за да може е, тези услуги да не попаднат под правилата за способност. Какво трябва да се случи за свободата, социалния аспект на тези е, услуги, а не економически аспект. Това са централни въпроси, които ни занимават е, в областта на директивата на за услугите и създават доста сиви пространства, които не позволяват изграждането на социално измерение в тези услуги. Последствието от това е именно добро проучване от Dublin Foundation, което го слушахме днес сутринта, че достъпа до услуги зависи все повече и повече от дебелината на портфела на пациента или на човека. Как можем да решим тези въпроси в смисъла на спазването на социалното. Благодаря ви. It's very instructive for me to come to this committee. Много, много е поучително, така да се каже, за мен и е да дойда тук да, при вас, защото всъщност се сблъсквам с теми, които вие познавате много по-задълбочено, отколкото, отколкото мен. А, но трябваше, може би, по-рано да дойдете, казва председателката. А, и сега, госпожо председател, да започна отговорите по дел, примерно, и делокализирането на работни места. Нека само да ви напомням, че като се изключи в този случай проблемите с правата на работещите, считам, че при подобни делокализирания е важно първо да се въведе една клауза за условност, да се, даде, да се отпускат фондове само на държавите членки, които спазват стрикно директивата за единния пазар – Т.е. държавите наистина да успеят да се възползват от всичките ползи на този единен пазар, евентуално ще има в някои случаи такива делокализирания, изнасяния на производството, но трябва задължително да има една клауза за условност, която да награждава държавите, които не само извличат печалба от единия пазар, но и допринасят за а, общото облагане, така да се каже, на всички държави. А, и мисля, че държавите, например и Германия и Франция, да а, затегнат още повече правилата, кои, свързани с делокализация на компании. Госпожо Харкин, не, не бях уведомен, че доклада за новата стратегия за единия пазар може да бъде секси да, особено, че винаги съм казвал, че темата за единния пазар винаги е била доста не сексапилна. това е тема, с която се сблъсква с много трудности, с много ключови проблеми. Много, много други теми са много по-секси от чисто политическа гледна точка. например, кризата. Кризата по дефиниция е секси. Но мисля, че основната политическа точка е как точно да превърнем една такава сива, технократска, не сексапилна тема като единия пазар в нещо наистина секси. Но Нека се пак да не забравяме, че единния пазар е всъщност базата за еврото, за финансовите услуги, за всичко, което сега имаме и което е много по-сексапилно по едни или други причини. Та въпросът е как да привлечем политически интерес към тази основа, тази скрита основа, която е единния пазар. И по това, което вие казахте, да, данъчно на консолидация, това ще ни отдалечи от растежа. При все това считам, че когато общественото мнение и пазарите са смутени от големите дефицити, от дълговете, данъчното облагане – също данъчното консолидиране извинете, също може да а, допринесе за успокояване на духовете и а, съответно може да играе а, в, да бъде една мярка за по-скоро не стесняване на економическата дейност, а разширяване на економическата дейност. Именно за това считам, че е по-важно от когато и да било ние да се снабдим с допълнителни политики за осигуряване на по-добра европейска економика и в това отношение единния пазар е много-много важен. Относно данъчната координация, а, мисля, че има много институции, които са за. А, много институции също са и, и отделно държави членки са тръгнем дъпки в тази насока, но мисля, че поне до сега не е вложено достатъчно политическо усилие за едно такова данъчно координиране. И мисля, че в момента, в който имаме една много по-силна политическа и така да се каже педагогическа инициатива в тази насока, тогава вече нещата ще придобият конкретна форма относно а, единия пазар, знам, че комисарят Дегухт работи също в тази насока и се стреми да използва всички възможни средства. Знам, че парламентът не е особено ентусиазиран относно споразуменията с е, Южна Корея, а, но в а, това споразумение има един принцип за дисциплина – относно държавните субсидии за компаниите. защото Европейския съюз вече е свикнал да бъде полаган на конкуренция от страна на южнокорейските предприятия. госпожо Бастус, вие показахте задълбочено познание по много конкретни проблеми, спънки, които стоят пред държавите членки за по-добра интеграция и по-добра мобилност, особеност при признаването на професионалната квалификация. Но това е само част от един по-общ подход за борба с а, привилегии, които много често са корпоративни привилегии. И бях особено впечатлен от темата а, за испански инженер а, в Полша, в специалност, която всъщност няма а, такива специалисти в Полша. Човека отива да работи в Полша. Има наистина търсене на такава специалност в Полша. А, само дето има и специални правила, които изискват, доколкото си спомням, този човек да знае полски. и мисля, че има нещо подобно и в случая с лекарите. там е по-разбираемо, но тук такова стриктно правило е малко по-неразбираемо и съответно се наложи а, да си сътрудничим на ниво Европейска комисия с национални власти и а, е, евентуално да се съществи повече контрол между държавите членки. А, е, но в случая с а, е, правото на лечение, да, запознат съм с този особено трънлив въпрос и смятам, че може би ще бъде а, възможно да се справим с подобни случаи, да ги третираме ако, заедно, ако са в един пакет. Защото ам, колкото по-разделени са, толкова по-трудно ще бъдат а, разглеждани. Много държави членки, примерно, искат а, да се направи, а, да имаме напредък в а, данъчната координация, примерно. А, а пък други държави искат напредък по други елементи, така че може би ще е добре да имаме един пакет, защото ако всеки елемент се третира отделно, то ще се сблъсква със същия проблем, с който се сблъскваме много често и сега. Именно едно заинатяване и отказване да бъде прият. А може би ще бъде по-лесно да бъде прият в пакет. И госпожо Шротер, признавам, че моето познание по тези социални въпроси, за които вие говорихте, е сравнително слабо. Отбелязвам си, че казахте, че доклада всъщност не е отива особено далеч в осигуряването на финансовите услуги и от общ интерес. А, много често, по- повечето случаи ме критикуват, че доклада пък задълбава твърде много в други насоки. И а, тук аз пледирам, така да се каже, за едно по-социал... по-силно социално измерение, което да бъде постигнато с повече социални политики на европейско ниво, И съм склонен да мисля, въпреки че не съм експерт в социалната политика както вас, че трябва да се опитаме да елиминираме някои странични продукти, свързани с работа на единия пазар, които а, само затрудняват отделните държави членки сами по себе си да преследват своите цели на единия пазар. А, мисля обаче, че по въпроса за данъчното, данъчната конкуренция, ако тя се остави без контрол, ще стане много по-трудно за държавите членки да а, имат тяхна си социална политика, да а, компенсират тези, които губят от интеграционния процес с собствения си бюджет. И именно за това а, трябва да помислим и за подобни измерения. Или пък, примерно, да подмагаме компаниите, които наблягат повече на социалното измерение в тяхната дейност. Но мисля, че по-задълбочени отговори тук не бих могъл да дам но вашата комисия би могла със сигурност да допринесе много към предложенията на комисията, които следват доклада. Благодаря. А сега последните госпожа Елизабет Мура и след това госпожа Фигередо. Благодаря, госпожо председател. Господин професор, аз прочетох с жив интерес вашия доклад в целостта му. Имам съвсем точен и конкретен въпрос. Разбирам, е, че може да се разсъждава е, за економиката, но ако тук е, в тази комисия ние погледнем какъв е конкретният резултат от економическия избор върху начина на живот на хората, които са техни потерпевши, виждам, че във вашия доклад ви искате да има единен, отворен европейски пазар, който да не се разоръжава пред нашите конкуренти. Госпожо председател, вие напомнихте, че тук ние говорим за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, но виждаме, че отвъд добрите намерения европейските трудещи се и европейските предприятия просто в лицето си получават шамара на кризата. Е, все повече и повече искания от помощи се отправят до нас, все по-големи суми се искат и се засягат все по-големи маси от трудещи се. Какво да направим в такъв случай, за да се предпазим от това, че Бразилия, Китай, Русия напират към този отворен пазар и където трудещите се, пак казвам, изядоха шамара на кризата. На второ място, вие искате да гарантирате географската мобилност на трудещите се става ясно, е, че тази географска мобилност се стимулира много трудно. По същия начин, по който трудно се признава и трудовия стаж. И винаги, когато създадем някакви програми, те са реактивни, а не проактивни. Так, как да е, отидем е, отвъд непосредствената криза, за да можем е, много по-рано да подготвим постигането на тези цели. Ние искаме да са мобилни работниците, да се признава професионалната им квалификация и трудови им стаж. Обаче е, сме хванати загушата от глобалната конкуренция, кризата и е, виждаме, че е, предприятия се затварят, както и в Дел се унищожават работни места. Ови има много-много такива примери. Госпожа Фигер до... може би отида да преговаря по компромисните предложения към доклада и. Така че аз на нейно място ще ви задам въпрос. Господин комисар, господин професор, аз откакто сте мандат ви задавам този въпрос и пак ще ви го задам. Как да се уверим, е, има консенсус, че един пазар е важен, че е един от успехите на Европейския съюз. Това е нещо ценно, няма сега да го унищожаваме, но има е, едно голямо недоверие. Доверие, е, което и породи изгра... написването на доклада ви. Мисли се, че е, единия и валутен пазар не ходи на два пазара, на двата си крака и вътрешния пазар не ходи на два-три крака. От една страна свободно движение на стоки на капитали, а от друга страна, това, което прави пазара жив, вие говорихте за американския пазар и то основателно, т.е. хармонизиране на данъците. Е, Говоря хармонизиране, не сътрудничество, социални е, минимуми, е, през държавите да се прехвърлят социални права и консолидирани обществени услуги. Сигурно си спомняте, когато е, започнахте да обикаляте е, столиците и, и пред е, националните парламенти, вие Казахте колко е трудно е, да се постигне този баланс на вътрешния пазар и колко трудно може да убедите на държавите членки. Е, как е, да сме сигурни? Сега, е, това тук не е мижи да те лажем. Мижи да те лажим е. е отиваме сега тук към е, единен пазар, единни услуги, големи приказки и се казва, че и останалото трябва да се направи. Но останалото не върви, така че как пакета да се върже? И е, е, конкретно, как си представяте е, следващите стъпки след доклада ви? В него говорите, например, по данъците, да има работна група, пилотирана от комисията, обаче аз чух, че в съвета пък имало работна група, какво да се прави, да се направи еми вашите предложения. Е, как е, си представяте следващите стъпки? Знам, че вие сте си свършил работата, но все пак може би проявяват известен интерес към това как се прелага и използва този доклад от трите институции. Е, благодаря много, госпожо председател. Морен задон. Госпожа Морен ни даде направо пластичния смисъл, визуалния смисъл на ускоряването на тези проблеми на конкуренцията. Аз и на БРИК, Бразилия, Русия, Индия, Китай. Сега ние всички сме единодушни, че обсъждането на единния пазар или фрагментирането на единния пазар и последващо възкресение на економически национализъм не е от полза за конкурентоспособен Европейски съюз. Някои от темите е, изискват изобщо по-широк възглед за Европейския съюз. Например, въпроса за финансовите ресурси, бюджета, бюджетната рамка. Мисля, че е интересно да е, чуем, че този Европейски фонд за приспособяване към глобализацията е потенциално интересен, но доколкото разбирам, не е на, в мащаба на предизвикателството, на ежедневното предизвикателство, на което е подложено стопанството в Европейския съюз. И а, а, така, а, в а, заключение ще се върна отново към понятието пакет. Това трябва да бъде основната насока а, за следващите действия след моя доклад, понеже ме питате, госпожо председател. Мисля, че е, този път а, е, е, вие се страхувате, че а, пазара, интеграцията, либерализацията да върви напред, докато социалната част и данъчната се ограничава до обещания. И това не може да се провери обаче. Защото мисля, че днес политическата воля да напредва пазара е ограничена в много държави членки. Така че ако няма и явен напредък по другия фронт, мисля, че опасността е, само пазара да върви напред. Е, някои може би се надяват, но все пак е, такава опасност е ограничена. Сега, е, следващите стъпки след моя доклад ще разбера малко повече. На 20 юли е, председателя Барозо ме е поканил на заседание на колегиума, за да обсъждаме с останалите комисари следващите стъпки. Е, знам, че и трите институции проявяват интерес. Вие сигурно знаете за гръцкия доклад, е, по инициатива е, в е, Комисията вътрешен пазар на парламент. Виждам, че се обръща голямо внимание за следващите стъпки след доклада в различните отрасли, различните комисари, различните комисии на Европейския парламент – мисля, че е много важно е, пакета да се разглежда в неговата цялост. Иначе, както казах, нещата няма да помръднат. И мисля тук, че ролята на е, председателите на комисията и на Европейския съд, ролята ще бъде определяща. Казвам Европейския съвет, защото специално за съвета областите, които са засегнати от тази цялостна стратегия, излизат от компетенциите на Комисия конкуренция, социални въпроси и екофин. И а, бих казал, че по определение една цялостна перспектива а, в пакет може да се осъществи само ако политическото ръководство в съвета а, е, въплатено от е, постоянния председател на Европейския съвет, мисля, че ще има е, предимството да разглежда това като елемент за интеграция в рамките на економическото управление, по което работи. Същото се отнася и за комисията. Е, мисля, че във е, всяка една от трите институции е, трябва да има по-холистичен подход, по-цялостен подход от подхода до сега. И мисля, че е, разпределението на ролите е ясно, защото комисията си остава институцията, която има законодателната инициатива и която е пазител на договорите и гарантира тяхното приложение. Колкото до законодателния процес, по въпросите свързани е, с тласъка на вътрешния пазар, мисля, че ще бъде интересно парламента и съвета да се върнат към идеята за фаст-трек, за ускорено процес на законодателстване, както беше след Бялата книга от 85-та година на комисията Делор, за да има единен възглед и той да стане възможен и е, да се ускори времето. Така че ще наблюдавам с жив интерес и отдалече вашата, е, вашия напредък в тази област. Благодаря благодаря ви за вашето присъствие тук. Благодаря от името на цялата комисия. Може би трябваше да ви поканим дори по-рано, но по-добре е късно, колкото никога. И а, а, можете да разчитате на нашата мобилизация за евентуалното представяне на темата в пакет. Благодаря още веднъж. Колеги, нека да се върнем към списъка, такъв какъвто ни вече беше, беше представен. И ще се опитам да бъдем по-кратки, за да спазим предоставеното ни време. Госпожа Джин Ламбърт, след това господин Адам Козан. Джин Ламбърт. Благодаря, госпожо председател. Кратки забележки от мое име като докладчик Сянка историята с а, рамковата директива за нас е много важна. А, трябва да се изградят някакви стандарти, някакви общи идеи за това как, как трябва да определим какво е минимален, общ минимален доход. А, това е важно за мерките против бедността и за да се позволи на хората да живеят а, достойно. А, това е залегнало в изменение 133 и в компромис Н. И с няколко кратки обяснения, когато трябва да гласуваме утре по тази тема, има някои изменения от скандинавски колеги, с които ние определено срещаме проблеми. най-вече относно минималния доход и минималната заплата оценявам ролята на социалните партньори в колективните трудови договори, но нека да не бъркаме какво е минимален доход. Минимален доход, който се взима предвид, когато а, примерно става въпрос за безработни а, и там вече се взима предвид и дали се включват социални осигурявания или не. А, и това е различно от а, минималната заплата. Благодаря. Благодаря, господин Адамкос. Аз а след това господин Кристенсен. Köszönöm szépen a szót, csak a tolmácsaim félre hallották, vagy... Благодаря госпожо председател. А, съжалявам, просто не разбрах добре името си. Извинявайте. Ще бъда кратък. Първоначално искам да благодаря на госпожа докладчика за това, че засегна тази толкова важна тема. Аз направих едно предложение за изменение, засягащо хората в по, по социални групи. Направи го, защото считам, че тези хора а, са много по-изложени на риска от бедност. Едновременно с това съм убеден, че а, възрастните хора и хората с увреждания също са пряко засегнати от, тази, от този проблем. Мисля, че не са намерени добри компромиси. Бихме могли да останем за същите целеви групи, но що се отнася до едно от компромисните изменения, мисля, че там е важно да се вземат предвид службите, услугите от обща интерес. Става въпрос за компромис 4. И там съм направил едно изменение, което да подсили още повече значението на този характер на службите, на услугите от общ интерес които много често трябва да бъдат осигурявани от общините, от местните власти. А в такъв е случая, например, с достъпа до сградите за, примерно, хора с увреждания. Когато става въпрос за службите за услугите от общ интерес, мисля, че няма достатъчно компромис там – и мисля, че а, то може да бъде подкрепено от членовете на комисията. А относно компромис М, мисля, че ще има нови решения, които ще бъдат намерени, поне така се надявам. И е, предполагам, че ще трябва да се продължи дискусията по тази точка. Благодаря. Уважаеми колеги, моля ви, бъдете по-кратки, защото иначе никога няма да успеем да дадем думата на всички. Господин Кристенсен. Tak, fru formand, og tak til ordføreren for arbejdet med den her vigtige øh, rapport. Jeg skal gøre det. Благодаря на докладчицата, че се занимаваше с този важен доклад. Ще бъда кратък, заедно с колегите ми от Финландия и от Швеция. Изработих някои изменения, 110, 100, 167 и други които са включени в компромисите и К и М на латински. Просто да поясна, искам, че френският превод е единственият верен текст. Английската версия е в компромис И и К и е грешна. Моля ви внимателно да прегледате тези текстове. Продължавам нататък. Малка корекция заедно с колегите. Изготвих е изменение 78 и във втората част на това изменение трябва да се заличи. Но не е включено в компромисите. И за това изменение 78 трябва да бъде извадено от текстовете с компромисите. Така че оттегляме си изменение 78. Господин Конферати. Благодаря, госпожо председател. Две неща съвсем накратко. Оставам с впечатлението, че има неясноти, неясноти в резултат на преводите. В края на процедурата на процедурата все ще има проблеми с тълкуването и не е лесно да се работи. Ние не говорим за гарантирана минимална заплата, а гарантиран минимален доход. Заплатата е резултатът от работата на едно лице. Това е възнаграждението на неговата дейност. Това касае е, определена дейност, която ясно е описана. а условията за бедност са съвсем различни за тези, които нямат никаква работа. Има хора, които са бедни, защото нямат доход. Едно е ясно. Минималната заплата а, може да се уважава, но това е старо понятие. Днеска трябва да разглеждаме сума от компоненти, които изграждат е, дохода. И не са достатъчни при много от лицата е, този доход. Госпожа Фигоредо, каквото е изготвила заедно с докъпсите в сянка е много ценно. Но накрая се концентрират само върху компромис М. И тук възниква въпроса ще се стигне ли до директива в Европейския съюз или не. Решението следва разум, разума на човека. Може да се каже, добре, нужна е директива, но се свързва това с признаването на разликите, които съществуват и които ще продължат да съществуват между различните държави членки. така е по-добре да се е, направят, колкото да се въвеждат изменения, които да изискват директива непременно да се създаде. Тук се допуска гъвкаво. Специалните условия в отделните държави членки, историческото им развитие се взима предвид. Не може всичко да се реши с една, един текст на директива, така че смятам, че е добре казано. Надявам се, че от никоя политическа група няма да има намеса в този текст, тъй като всеки може е, да включи това, което следва от последните десетилетия. Благодаря. Е, благодаря. Раптин ни напусна. Госпожа Морен, госпожа Морен, но много ви моля, пак бъдете кратки, съвсем накратко. Госпожо председател, аз се изказвам от името на Паскал Грюни, която предложи изменение 132 за да може е, при борбата срещу бедността държавите членки да вземат е, мерки, за да предотвратят е, финансовата несигурност на лицата, като избегнат тяхната прекомерна задлъжнялост. Прекомерната задлъжнялост е, трябва специално да бъде посочена в доклада е, чрез предложението за изменение. Банките не трябва да увличат най-бедните в свръхзадлъжнялост. И мисля, че трябва да бъдат санкционирани за това. И мадам Грунзили. Госпожа Грунзили. Grazie, signora Presidente. Intanto volevo tranquillizzarla. Non so... Благодаря, госпожо председател. Е, здравословното състояние е важна тема за мен. Поздравявам докладчицата. Много добра работа е извършила. Но има три критични момента които установи НП и искам в резюме да ги представя. Рамковата директива за минималния доход, съгласни сме всички с това, че определени неща трябва да се регулират по принципа на субсидарността в отделните държави членки на национално ниво. Ние сме съгласни с социалната помощ, която е спомената в а, препоръката на съвета. Това е препоръка 92. Споменават се общи проблеми за социалните системи, общи критерии за социалните системи. Ние не искаме директива, която е да е обвързваща за държавите членки. По отношение на изменение Кей, латинско и изменение 104, съм съгласен с това, което госпож... господин Коша каза за универсалния достъп а, към а, обществените услуги за хора с увреждания. Думата хаузинг но обаче трябва да се заличи от това изменение. Ние сме на мнение, че на национално ниво това трябва да се регулира. Следователно, не бива да бъде в този доклад, тъй като тази тема е засегната в други разпоредби. Компромис е изменение 33. Ние не сме за това думата нелегален да бъде включена. Трябва да само говори за иммигранти, и да не се прави е, разлика между легални и нелегални. И друга дума, става дума за етнически малцинства, в това число ромите е написано. Това е дискриминиращо в сравнение с други етнически а, е, малцинства. Искаме да се говори само за етнически малцинства, без да споменават ромите. Сега давам думата на представители на комисията. Ако обичате, възможно най-кратък бъдете. Да, да. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Действително е трудно да се изкажа накратко и да отговоря на толкова много въпроси. Въпреки е, обстойната работа, която бе извършена. А, благодаря на всички свързани с а, тази работа. При компромисите имахме известни трудности. А, тези трудности би трябвало да ги решим. Тъй като не искаме да избегнем трудностите и проблемите. Относно изменение Е Става дума за иммигрантите, етническите младсинства. Искаме да остане по-общ текст, без да се а, оказват, примерно, ромите. Това предполагам, че всички ще се съгласат с това изменение в текст. Поради това помолихме секретарията да реши този проблем по този начин. по отношение на жилищното строителство е, е, е, има две различни становища по отношение на настаняването. Ние избираме текст, който да не задължава всички жилища да бъдат направени достъпни за хора с увреждания. Има определени сгради, които изпълняват предпоставките да могат да бъдат посещавани от хора с увреждания. Не са нужни споразумения за това. В други доклади сме включили такъв подобен текст. Е, групата на хората с увреждания също е на това мнение. Участие на всички групи това е основен принцип, който съществува и без да има споразумение. Затова искаме да остане в това предложение, но в НП има две различни становища по този въпрос. Проблемът, който продължава да съществува и може би трябва да се опитаме да го изясниме веднъж за винаги, а именно среден а, доход и средна заплата. Ние искаме да говорим само за минимален доход, а не за минимални заплати. Минимална заплата е нещо различно. Това е резултата на възнаграждението за положения труд. А минималният доход не са нужни социални плащания, социални осигуровки – това са хора, които нямат работа и държавата трябва да им осигури минимален доход, за да могат да живеят. Това е което имаме предвид. Критерии, принципи, които гарантират покриването на минималните потребности на тези хора. Освен това, искаме нещо, което аз, за което се застъпвам от много години. Много държави вече го имат минимален доход. А именно необходимостта от минимален доход. А, е, има държави, където се увеличава бедността. Важно е да се погрижим за минималния доход. Важно е, че това е година за борба с бедността. И най-трудното за най-накрая, ние знаем кое е най-трудното, а именно Европейската рамкова директива. По този въпрос искам да се опитам да ви предам две или три мои мисли. Знам, че не са идеи, с които всички са съгласни, въпреки това искам да ги поставя тук на вашето внимание. В това изменение – бихме могли вероятно да отворим вратата за устни изменения. И това отговарям на госпожа Лен. Тук може би може да се подаде устно изменение, да кажем е, законодателна инициатива, европейска законодателна инициатива вместо европейска рамкова директива. И има едно отделно изменение – което е друго изменение по този въпрос, а именно номер 88. И в това изменение 88 се дефинира рамкова е, директива, изисква се рамкова директива в изменение 88. И според мен като докладчица, Мятам, че в изменение 88 се споменава рамковата директива. Можем да пратиме към такава рамкова директива. Смятам, че колегите и колежките ще приемат това изменение. Вместо това, трябва да запишем европейска инициатива, която, е, която включва план за действие и която да се придържава в практиката. Тоест, минималният доход в държавите членки и след това различните национални практики, тарифни споразумения и така нататък. Тук бих извадила рамковата директива, вместо това да говорим за европейска инициатива в изменение 88 ще остане спомената рамковата директива. А в другите изменения няма да споменаваме рамкова директива, а законодателна инициатива. Тези, които искат европейска рамкова директива, и аз съм за това, ще гласуваме за 88. Това е допълнение на изменение М но директивата ще извадим от М и ще оставим само в 88. Това е една възможност. Но е, искам да знам какво вие мислите по този въпрос. Отделните политически групи какво мнение имат по този въпрос ме интересува. Либералите, НП, може би ще гласуват за всички компромисни изменения. Възможно ли е това от тези политически групи? И последен опит от моя страна да постигна нещо положително. Аз се застъпвам за рамковата директива и ще гласувам за рамковата директива, но само в изменение 88, а не в изменение М. Госпожо председател, ако е възможно, бихме могли, може би, да помолим докладчиците в сянка да се изкажат по този въпрос съвсем накратко. Да. Въпросът е да или не. Имаме още две точки в дневния ред и не можем да ги преместим. Госпожа Лунзелих, защо? Може би другите групи ще са по-готови. Аз съм готов. За нас, да, по-добре да говоря на италиански, а да говоря на италиански. За нас е, ние не сме съгласни. Не е само проблем 88, който имаме като проблеми, имаме и други проблеми. Думата инициатива е добре но ни трябва обща позиция. Госпожо Ронзоли, доколкото разбирам, а вие не можете да приемете измен... компромис М, така както ни се предлага изменен от а, а, докачек. Тоест, въпросът тук е, приемате ли М така както докладчика предлага да бъде изменен? Защо? Още повече, че това няма да попречи на други изменения, които ще бъдат гласувани, където можете да гласувате против. Приемате ли така измененото изменение М, компромис М? Идеята за европейска инициатива. Се per lei non è un problema, mi riservo di alla relatrice più tardi. Ако за вас не е проблем, по-късно ще съобща решението ми на докладчицата, когато имаме текст пред нас. А още нямаме такъв. Изменение текст още не е поступил при нас. Е, той ще е со retirar директива квадро. Така че, казва докладчицата, рамковата директива ще бъде извадена и ще се говори за европейска инициатива. Това е конкретно казано изменението. Да, добре. Съгласни сме. Е, мадам Лин не па... Госпожа Фредерик Дербор няма затруднения. Госпожа Лин. Госпожа Лин няма. Аз е, гледах посетителите, обаче виждам, че сте тук. Благодаря ви. А, е, да, е, да, има посетители, ма съм тук. Аз мога да приема да извадим Framework Directive и тогава ще изглежда както е написано на английски. И тога, просто само да извадим фреймворк директив и добавяме инициатив е, Initiative at European Level. Госпожа Ламбер, да, вие сте съгласна. Е, господин Рич, от групата, от групата на зелените някой иска ли да вземе думата? Не. Е, да, явно, че няма специални затруднения. Добре, значи приключваме с тази точка от дневния ред. Утре ще гласуваме. Благодаря на всички за на участието им и за приноса им към изготвянето на съвместно решение. И така с много голямо закъснение. Ако обичате да ни извинете, е, е, искам да се извиня на господин Карера, но ще трябва 15 минути да му откраднем. Трябва да му откраднем 15 минути, за да приключим този въпрос. Сега, госпожо Марен, имате думата по разглеждането на измененията, обаче още нямаме компромисните изменения. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитаме да наваксаме, да наваксаме времето. Първо, Искам да съобщя на всички, че има лека промяна, лека грешка по изменение 53 на господин Хендел е, по параграф 12 на проекто становището, а не параграф 11. Това променя нещата е, в е, реда на гласуването, така че исках да кажа на всички и да ги уведомя колективно. Искам да ви кажа или по-скоро да ви напомня, че този доклад за становище беше написан преди изслушването на Комисията по бюджета и е, не, преди да се изгон, изготви изслушването за дружествата за трансфер, което ви организирахте преди изработването на нашия социален пакет и най-вече преди проучвателното пътуване в Ирландия. Ето защо вие сте намерили 10 изменения, които са подписани съвместно от делегацията в Ирландия. От 58 изменения, 10 са е, подписани съвместно от членовете на делегацията, в която е, бяха представени 5 политически групи. Няма компромисно изменение на практика защото толкова много работихме заедно, е, че измененията, които са изготвени, вървят е, в посоката, която споделяме за е, по-активно интегриране на трудещите се, по-активен социален диалог от една страна, по-активно участие на държавите и на избранниците на местно и национално ниво, без е, обаче държавите да внасят нови ограничения към е, фонда за приспособяване към глобализацията. В е, комисията и в нашата работна група, в различните изменения на комисията жени, ние искахме да бъдем гъвкави и е, за това трябва е, този фонд да се използва много гъвкаво, защото полезността му ще проистече от неговата гъвкавост. Ще се е, задоволя само с обобщение на няколко изменения, които са малко по-сложни, по които трябва да помислим колективно. Аз Имам предвид изменение 10 по инициатива на госпожа Корнен Лисен, коя беше част от делегацията в Ирландия. Да, виждам я. Това е изменение 10 изисква Европейската комисия да промени максималния срок за освояване от 24 месеца след получаване на заявлението на 36 месеца. И след като помислихме върху използването на този фонд ФЕМ, той може да замени структурна политика до ФПГ. Затова нека ФЕМ да се използва пунктуално за трудни ситуации, които възникват изведнъж и после ефекта да се продължи чрез ФЕПГ, e чрез по-структурна политика. Това е което предлагам на госпожа Корнелис. После изменение 15, е, предложено от господин Дарден. В това изменение става въпрос за интегриране на социалните партньори. Това е, е съвсем е, естествено е, и когато е написано, ние в нашите изменения сме писали на няколко пъти, че трябва да се работи с, с социалните партньори. В Ирландия, в Дел, не е имало социални партньори и нещата минаха много зле. Но мисля, че трябва да има разделно гласуване за последната част, за вашето изменение 15, ако не го промените междувременно. И сега ще повторя 15-та част той да бъде е, обявен и разиграва пълноценно своята роля за подготовка на прилагането му. Искането е национално. Искането трябва да бъде национално. Може предварително да има консултация, но е, социалните партньори нямат е, собствена роля в изготвянето на молбата. Молбата трябва да идва от държавите. Продължавам. Изменение 22 на госпожа Два, на госпожа Ройтен, която изисква от държавите членки да създадат комуникационна административна структура, а, а, което ще позволи бърза и ефикасна на от страна в случай на масови уволнения. Масови уволнения. Сега 35 43. Може би по-скоро е въпрос на превод, но все пак искам да го кажа. Говорят ни за изменени за нови добри работни места на френски. На немски се говори обаче за несигурни работни места. И Господ ще припознае своите. И Искам да знам за какво точно става въпрос, е, защото е, сега е, в 7 часа не знам. Не знам за какво става въпрос. Е, не знам е, за какво става въпрос. За добри или качествени, или може би ако не са качествени, ще са несигурни. Не знам. Euh, l'amendement 18 aussi. Pardon, 40. Е, изменение 48. В последната част може да искаме разделно гласуване. Защото тук това е проблем. Искам сега да внимавате. за граждани сред имащите право на средствата могат да се възползват от тези средства, ако живее друга страна, особено ако това е държава членка на Европейския съюз, което в последната част предполага, че ФПГ може да се мобилизира за трудещи се които не са членове на Европейския съюз. Тук имаме истински проблем за използването на фонда. В първата част пишем, че е, ще има молби за използване на фонда на национално ниво, за трудещите се, които си остават съответната национална държава, докато във втората част става въпрос е, за други граждани, е, примерно да кажем е, поляци, които живеят в Ирландия и се върнат в Полша, или трудещи се от други държави членки, е, е, или не членки, така че това не съответства на начина по който препоръчаме да се използва фенда. Благодаря сега, госпожа Харкин. Благодаря на госпожа Морен за великолепно сътрудничество и за доклада. Няколко бързи коментари, може би не толкова подробни, както госпожа Морема. По изменение 5 на госпожа Корнелисен, формулировката там всъщност става едно повторение. Мисля, че проблем е чисто лингвистичен, но ще се обърнем към нужните служби. Втор, втория проблем вашите изменения, госпожо председател. Изменение 12. Съгласна съм с въвличането на социалните партньори. Вие казвате, че социалните партньори трябва да а, дадат един план. Не знам точно какво трябва да представлява този план а, и как точно той ще се прилага на национално ниво в различните държави членки. мисля, че по-скоро ще трябва да искаме сътрудничество с тях. След това в е, се казва, че трябва да се насърчава диалога, социален диалог с социалните партньори и е, предприемачите. Малко не знам как ще се осъществи такъв е, социален диалог. Съгласна съм по изменение 15 за разделно гласуване и също така по изменение 16, където се говори за националното законодателство. И бих могла да подкрепя изменение 19, не цялото. По 23 имам въпрос. Не съм го подписала. Там се казва, че а, трябва да бъде изменен регламента, за да се позволи включването на всички работници, съкратени във връзка с най-също събития по сектори и региони. А, доколкото знам, фонда позволява това, но може би комисията ще ни каже малко повече. Като цяло мога да покрепя успя. Изменение 24 на госпожа Корнелисън. Тя говори за преодоляване на сегрегацията между съкратени работници, които са обект на мерки, свързани с заявление по ФПГ и други съкратени работници в същата област. А, имаме такъв случай в Лимерик. А, но а, много, много не съм много сигурна дали ще успеем с този фонд да преодолеем сегрегацията. И по изменение 31. Иска се разделно гласуване. Аз поне такова ще искам. Не съм сигурна, че можем да, го направим, да направим такава помощ с FPG. Относно тези добри работни места, със сигурност има някакъв проблем с превода. По параграф 7 има много изменения като цяло аз бих могла да подкрепя повечето от тях, но ако следваме и приемем абсолютно всички от тях, ще взимам един невероятно дълъг списък от дефиниции на работните места, качествени, добри, с перспективи и така нататък работни места. По изменение 40 не мога да не мога да а, го подкрепя. Когато говорим за глобализацията и държавите членки, мисля, че трябва да имаме институционализиране на процеса. По изменение 44 където се говори за работни места в а, сектори, които имат перспективи. Мисля, че трябва да говорим за устойчиви работни места. И а, накрая изменението на госпожа Корнелисен за хората, които живеят в друга страна членка. А, не съм много сигурна какви са правните аспекти на този пасаж. И накрая за втори път казвам накрая, но все пак изменение 50, където се говори за подкрепата, представен, която се представят на мултинационални дружества и да се установят стабилни инвестиции, за да се ограничи социалния дъмпинг. Мисля, че втората част е добре, но първата е малко невъзможна. И не мога да намеря другите изменения. Знам, че имаше е, едно изменение госпожа Корнелисен за времето, за удължено време до 35 месеца и аз бях против. И госпожо Харкин, аз прекъсвам ви, защото много говорихте вече ще имате, ще имате двустранни преговори с госпожа Морен накрая, защото иначе никога не бихме могли да приключим по днешния ред. Госпожо Корнелисен съвсем накратко, наистина съвсем накратко и ако имате някакви други забележки, можете да говорите с госпожа Морен в края на заседанието. За дадем думата на нашия гост. Та, съвсем набързо, госпожо Корнелисен. Благодаря, госпожо председател. Да, действително ще бъде възможно най-бърза. Всъщност, мисля, че най също, но решенията са различни. Когато говорим за приложението и за срока, когато парите ще бъдат на разположение, ние сме сигурни, че трябва да стане колкото се може по-бързо но е, трябва финансовата рамка вече да бъде ясна, за да може да бъде нещо по-фундаментално. Изменение 5. Може би госпожа Харкин е, говори за езиковия аспект. Е, нямам нищо против е, да го променим, за да го подобрим. Това е генералната идея, обаче общата идея Има доста изменения, които споменават за е, е, бюджетна линия. Аз се опитвам в пето предложение да предложа е, да не избираме веднага това решение, а по-скоро да определим критериите, че искаме това да стане по-бързо, по-гъвкаво и по-приобщаващо всички. Аз казвам, нека Нека комисията да реши и да ни предложи е, е, е, умни идеи и предложения. И тогава ние отново ще дадем мнение, когато е, преразгледат регулацията. Е, времето за прилагане, аз не можах да разбера е, го, проблема на госпожа Морен. Това беше посочено от трудещите се, защото когато агенциите или структури за реинтегриране а, трябва да заменят, а, след като се отпускат а, фондовете, това става половин година, дори и по-късно, след началото на самата интервенция. Така че ако някакво дело, примерно, трае две години, не знам как ще се впишем в времевата рамка. Може би трябва да не се посочват точни цифри. Аз също съм готова да променя това, ако, ако, ако, ако получа подкрепа, ако, ако това е условие за подкрепата ви. Сега, е, сърцето ми е, е в изменения, е, чрез които да гарантираме участие на работниците. 16-то изменение, 11-то. Миналия месец имаше техническа помощ от Европейската комисия 35 000 евро, за да се организира обмен на опит между държавите членки, които настояват за това финансиране за този фонд. Аз мисля, че трябва да ги помолим да уменят мнение е, и практика с трудещите се, защото Ирландия свърши страхотна работа от нищо, от, от пепелта се организираха и би било жалко, ако всички пак трябва да възкръсват от пепелта. Изменението ми 48 за мултинационалните компании е, ще бъде интересно. Извинете, извинявайте, трябва да ви, трябва да ви прекъсна. Двустранно с госпожа Морен ще изясните измененията. Явно, че като цяло няма нищо ново в е, това, което казвате. Ако госпожа Морен иска да вземе под внимание предложенията на всички, после ще ни ги съобщи. Обаче просто нямаме време в момента. Така че е, е, е, бих искала госпожа Морен да вземе отношение по трето изменение. Не знам защо тя не иска. Това, което искам да ви кажа, предвид това, което ще се обсъжда в бюджетната комисия, е много ясно и много важно. Може би тая нощ ще мислите и утре ще предложите устно изменение според мен е много важно. Според мен е, в тази комисия има консенсус. Докладът, който излиза от нашата комисия, да каже ясно, че ние искаме е, този Европейски фонд за приспособяване към глобализацията да стане траен и да сме сигурни, че упростяванията и изключенията, които бяха предвидени е, в условията на кризата, да останат трайни. Е, предвид дискусията в бюджетната комисия, която отново отваря. Госпожо Морен, знам какво мислите, но е, мисля, че в доклада е, но нека да имаме предвид, че в бюджетната комисия дискусията ще е същата като тукашната, когато става въпрос е, за е, е, конкретното отпускане на средствата. Позицията ни трябва да бъде възможно най-ясна. Нека да имаме предвид, че текста се съобразил с тази трудност. Госпожо Морен, е, много ви моля, е, нека двустранно да отговорите на всеки по-отделно, е, защото, да, госпожо председател, искам само да поканя колегите, колкото може по-бързо да дойдат да говорим, за да можем да съчленим гледните си точки добре, е, комисията ще бъде лишена едни от най-блестящите си членове, обаче няма как. Благодаря на господин е, е, Морион Янсен. Искам да му благодаря за това, че док дойде на срещата ни с представителя на МОД който ще ни запознае с изследване е върху търговията и заедостта в глобалната криза. Тази тема е, е, интересува и двете комисии. Е, well, thank you. I think the, the, the, the floor... Благодаря. мисля, че трябваше да изслушаме и другите, но все пак се радвам да мога да бъда тук и да споделя е, с вас е, моето мнение, с е, председателката Перванш Берес. Се, сме седяли рамо до рамо в пленарна зала в парламента и мисля, че след като тук говорим за търговия и за заетост, мисля, че е съвсем нормално да се озовем тук, на това място, с тази презентация. Предполагам, че сте имали възможността да прочетете резюмето на проучването. Мисля, че то е много важно, не само заради анализа на влиянието на търговските потоци върху безработицата, върху заплатите, но също така и полуките, които сме си извлекли за в бъдеще относно а, евентуалните отговори, които правителствата трябва да дават, а, за да се справят с бъдещи кризи. Надявам се, че тези кризи няма да са толкова дълбоки и тежки, като настоящата. Благодаря на ам, създателите на, тази, на този доклад. Мисля, че трябва да изслушаме заключенията им. Особено когато предлагат а, интересни насоки, които да бъдат а, използвани за бъдеще. Благодаря, казва госпожа Лин. А сега ще дам думата на госпожа Марион Янсен, експерта на МОД. Благодаря за въведението. Благодаря ви, че ми давате възможност да бъда тук сега. Ще представя тази публикация. Виждате, тя излезе в понеделник и сега можете да намерите на сайта на МОД. И явно слайдовете, които бяхме изготвили за тази презентация тук, са, не могат да бъдат излъчени на екрана, така че ще трябва а, да гледате досиетата, които са пред вас. А, тази, тази, а, това проучване е част от проучванията на МОД за социалните измерения и глобализацията. То също така е съгласувано с много други международни организации. Ние работихме в сътрудничество с Международната банка и с ОИСР и също така Международната организация за иммиграцията. така че всички всички тези точки са разгледани от различни аспекти, особено в настоящата криза. А, какво се опитахме да направим? Опитахме се да анализираме а, как точно е започнала кризата в един сектор, в една държава и, и то в финансовия сектор, а, как, от, как тази криза се предаде от финансовия сектор на реалната економика в целия свят, и как това засегна а, всички, така да се каже, всички други елементи на световната економика. Един от основните фактори за, а, пред, за развитието на тази криза беше фактора предаване – и ние се опитахме да видим как именно тази криза се е предаде от континент на континент и как, каква е връзката с безработицата. Всъщност търговията се сурина по време на кризата. Никога не сме виждали да се случва нещо подобно. Търговията се сви много в световен план близо 12% през 2009, а световният БВП се срина с около 3%. И тази, този рязък СПА се дължи на факта, че днес страните са толкова интегрирани, толкова взаимно свързани в една световна верига на доставки. И когато има един проблем в една част от веригата, например, производство, ам, ам, в една верига на производство на, на коли, ако има някакво нарушаване на веригата в страна, която произвежда гумите или вратите на колата, примерно, съответно това се отразява на цялата верига. И а, ефекта в безработицата беше много по-голям в страните, които са износители, отколкото в страните вносители. Тези а, сектори пък са свързани директно с индустрията за производство на гориво. А, разбир. И това пък директно засяга а, индустрията за производство на коли, например. А, например, Украина дава а, стомана. Либерия дава каучука за гумите. Това бяха страни, които също бяха засегнати. Много. А, има много страни, които бяха засегнати по целия свят. А, в много страни а, имаше увеличаване на процеса на безработица, например в Съединените щати, в Европа и дори в Азия в все пак сектор на, на заетостта оказа доста стабилна съпротива, така да се каже, в Азия. А в Европа най-вече услугите оказаха съпротива. Но така или иначе всички държави бяха засегнати. какво представлява безрабо... ефекта безработица. Не само по-малко работни места, но също така и по-малки заплати, намаляване на стандарти на живот на населението. А, много е трудно да се разбере, да се обхване, да се измери всичко, което се стана изведнъж на пазара. От едната страна се намали броя на работните места, веднага след това и заплатите, и това се разпространи всички сектори. А, много е трудно в такъв случай да се направи едно общо заключение. И за да разберем по-добре и повече детайли каква е точната роля на търговията, трябва може би да се спрем на отделните страни. В новите, новоразбиващите се економики тези държави поискаха съвет от МОД за това как да се помогне на заедостта в техните економики. Споменахме Украина, Либерия, Уганда, Индия, Южна Африка, Египет, Бразилия. Това са страни с много конкретни измерения на ефекта. Може би ще кажете, обаче това са по-различни от европейските държави. Да, така е. Но мисля, че това, което стана там, е много също така показателно за случващото се в Европейския съюз. В Украина беше поискано от нас да видим как се засяга е, износа на Украина. Тя загуби най-вече от загубите в металургичния сектор – от е, износа в металургичния сектор. И ние съответно трябваше да дадем съвет как е, да подобрим е, диверсификацията на износа. Защото преди кризата Украина всъщност изнасяше за най-засегнатите след това от кризата райони и за най-сегнатите сектори. Украина изнасяше в страните, свързани, е, англофонските страни и в е, много европейски страни да се държави засегнати както от е, финансовата криза, също така от нисък БВП, които при които БВП-то спадна. Но също така Украина изнасяше за Китай, за Индия, за Бразилия и съответно ние препоръчахме на правителството на Украина и на фирмите да диверсифицират и износа. А, ние също така изградихме един институ... институционален пакет, който да позволи на държавата да инвестира едновременно и в капитали, и в умения, за да обнови качеството на своите експерти и да се наложи в ново развиващи се сектори, които пък ще осигурят диверсификацията. Разбира се, над 10 сектора в държавата бяха засегнати. Имаш, засегнати имаше спад с над 15% на работните места в тези сектори. Първата, първият най-засегнат сектор беше на цветните метали. Една четвърт от местата бяха, от работните места бяха закрити в този сектор. Но защото това е сектор, който а, снабдява както металургичната индустрия, така и директно експорта, износа. И за това, за това всъщност толкова беше засегнат. И това ни показа, че дори да е засегнат само ам, примерно металургичния сектор, директно се засягат и другите сектори, свързани с него, дори и а, услугите. Какво се случи по време на кризата? Правителството беше решило да помогне директно на сектора, който е засегнат. Но ако се отпускат субсидии само на единствения, на най-силно засегнатия сектор, примерно енергийния или металургичния, но този сектор а, не може да изнася, защото никой не купува, в такъв случай директно се засегнати и а, а, доставчиците за този сектор. В а, тук ще прескоча слайдовете за Египет. Пристъпвам директно на Южна Африка. В Южна Африка е, използвахме много по-сложни схеми. Използвахме цял набор от мерки и имахме количествени показатели въпреки, че тези показатели бяха доста теоретични, те успяха да постигнат и да наложат едни конкретни мерки, защото ни позволиха да имаме ясна представа, измерима представа на това как се придвижва проблема от сектора на износа към всички останали сектори в економиката. И едно от нещата, които открихме, е, а, че близо 900 работни а, места бяха закрити в Южна Африка. Но много важно е, че 390 от тези места са всъщност в секторите, които са индиректно, косвено свързани с най-засегнатия е, сектор. А, например, а, всъщност това са странични сектори. Например, хората, които губят работните си места или им се намаляват заплатите в сегнатите сектори, съответно почват да пазарят по-малко, намалява потреблението, което пък засяга индиректно и други сектори. Е, така че виждате как се а, отразява този а, е, този проблем, економически проблем от износа към всички останали сектори в економиката. И другото, което установихме, е, че този косвен директ се материализира много бързо. Дори и не отнема година, само няколко месеца. Така че дори и шока да е временен, дори кризата да продължи само година и да засегна само няколко сектора, това евентуално ще се разпространи бързо в економиката. и точно това разпространение трябва да се избегне. Сега можем да видим и кои са хората в засегнатата економика, кой загуби работа богатия, бедния, е, квалифицирания, не мъжа, жени. Е, ние го направихме за Южна Африка и в е, изследването за Бразилия. В Южна Африка основно бедните и градското население, но също така установихме, е, че между градската и селската среда всички класи са загубили работа. Най-бедния, бедния, богатия, по-богатия. Но богатия е загубил най-много, защото може би те са по-интегрирани в световната економика и съответно е, директно са пострадали. В Бразилия е по-нюансирано, защото така личи от данните е, е, доколко собственици на земя и на капитал са пострадали и установихме, че тези, които притежават капитал, много са пострадали от шока на кризата, но също така и хората, които получават ниски, много ниски доходи. Така че най-силно пак срещу е, сравнително богатите, тези, които имат капитал и, е, и най-вече най-бедните. Е, а по средата нещата, нещата са поносими. А, е, това зависи, разбира се, от експортната структура на дадена страна, например Бразилия, защото там продуктите изискват много, е, много работа, докато в други страни, като например в Украина, там има средн, средния доход най-много е пострадал. Сега е, при Бразилия погледнахме и правителствения бюджет. Как е, е, съответно държавният бюджет е пострадал единствено под влияние на кризата – ние направихме математически модел, за да видим какъв е ефектът за Бразилия, каква, какви бяха загубите. Загубите в приходите заради спаднат на брутния вътрешен продукт. И за това решихме, нека да приемем, че е, правителството ще балансира бюджета е, и е, гледа да компенсира загубите колкото може по-бързо. Но всъщност ние установихме с очудване, че в страни като Бразилия трябва да се увеличи данък доход с 5%, за да се наваксат загубите в приходите. Защо страната не е от е богата страна. Бразил няма финансов шок. Ние не можахме да го отчетем в изследването. Не сме взели под внимание е, каквото и да било стимулирана економиката, само загубата в приходите. Е, и за да се наваксат, именно тази загуба, трябва данък доход да се увеличи с 5%. Така че е, тази дълбока депресия се отразява на бюджета на държавите е, поради е, шока на финансовата криза. В Либерия Либерия е много различна от страните на европейския страни. Там има много голямо закъснение, трудно е да се оцени значението върху е, заетостта. Трудно се намират данни, за да се разбере какво се е случило с заетостта. Трябва да говорите с хората, с акционери, с социални партньори и това направих когато е, говорим за е, Либерия, въобще континентът е различен от е, Европейски съюз. В Либерия има интересни примери защо и как летливостта, която ние преживяхме през кризата, но също така и предишната летливост поради промяната в цената на храните, как това се отразява дългосрочно и как е, се отразява на растежа дългосрочно. Е, сега дружествата чакат за да инвестират. Страхуват за да инвестират заради несигурността, по-малко инвестиции, по-малък бъдещ растеж. Е, съответно, доходите намаляват, обаче домакинствата, които изобщо нямат доходи, иммигрират с децата. Е, по-малко училищна дейност, по-малка активност като цяло и по-малък растеж. Е, и е, съответно правителството също не може да отпуска средства. И в Либерия имаше споразумение с чужди фондове пазара е толкова лош, че е трябвало да се направят отстъпки а на правителството трябваха пари и заради това сделките бяха крайно неизгодни. И това е, е пример за това, че летливостта вреди на растежа, така че трябва в край краща да се направи опит за намаляване на летливостта. И в тази работа използвахме различни страни и различни методи за оценка на търговията върху заетостта. Ние продължаваме да работим и имаме по-широк проект, който се финансира от Европейската комисия, е, съответно оценка на търговията върху заетостта. Ние е, имаме пилотни страни и работим в е, тази област е, и оказваме помощ на Европейската комисия сега за политиката, какво правим. Е, имаше много призиви за по-голяма е, е, така, координация на политиката, по-голяма последователност. Е, къде да се взимат решения за финансирането, за търговията, за заетостта. Те не трябва да си противоречат. И това, което се опитваме да направим в книгата е, е да кажем дали може да има последователни мерки по време на криза. И като погледнем мерките е, при кризата е, от гледна точка на търговията и на заетостта и анализи, анализирахме какви политически е, съветници, е, съвети е, ги анализирахме с Дайном, който, който дава съвети в Индия и съответно посланията от Световната търговска организация. И искаме да разберем доколко тези мерки съответстват от двете страни имаше общо споразумение по време на кризата на политическо ниво, че ще бъде е, лошо да се тръгне по спирала на протекционизъм. Това ще вреди и на търговията, и на заетостта. И затова предупреждаваме против протекционизъм. Има такива предупреждения и от е, е други международни организации в началото на кризата имаше опасение, че финансовата криза ще се отрази на търговията, защото износителите няма да получат експортни кредити, а те са важни, за да се плаща за износа. Така че имаше призив е, за помощ от страна на правителствата за експортни кредити и, е, е, и съответно искаше да има от 2 до 5 милиарда за финансиране на, кри... на търговията. В Украина, и в други страни, все повече и повече правителства отпускат е, такива кредити за експорт, обаче никой не ги използва. Никой не ги използва, защото никой не им иска стоката. Всъщност, въпросът е, че те. Е, е, дори да се финансира износа, всъщност въпрос е търсенето, а не е финансирането на износа. Така че тази политика не е полезна и е, няма никаква полза от нея. После погледнахме политика, която ние наричаме отраслова политика в нашето изследване. Защо гледаме на такава политика? Тя има предвид специални отрасли, специални дружества, например металургията в Украина или автомобилостроенето, или конкретни отрасли, които са пострадали при кризата. При такава политика те е, не са добре дошли по споразуменията за 100. Е, когато има субсидии е, за е, дружества и носители се забраняват, а пък да се субсидират специални отрасли, те са предизвикателни, Тоест, отрасловата политика се смята, че унищожава търговията и не се иска от търговията и е включено в посланията на G20. Колкото до работните места, те искат отраслови мерки, особено в важни отрасли, тук има противоречие с 100, но в един от последните доклади на 100 и на Г20 се прави разграничение между отраслови мерки за капитал и за труд. И мерките, които подкрепят капитала, трябва първо да бъдат отменени. Те трябва да бъдат отменени и да се подкрепя труда. В е, понеделник приключи дискусията в 100, после, ОСЕ, после ОСР. Е. Те трябва да обяснят защо мерките за насърчаване на заетостта, дори да са отраслови, са по-полезни в условията на е, криза, отколкото е, мерки за капитала в отделни отрасли. Само едно изключение за отрасъла – когато говорим за отрасли, е инфраструктурата. Имаше голямо внимание, много стимули за инфраструктурата в много страни и много пари се похарчиха. Това са отраслови мерки, но в споразуменията по 100 не се разглеждат като отраслови. И, и по-добрата инфраструктурата потенциално намалява транспортните разходи, т.е. улеснява търговията. Т.е. мерките за инфраструктурата са хубави за търговията, нови за заетостта, защото в инфраструктурата са найти много лица. И не на последно място, ние погледнахме други мерки, просекторни мерки, които разграничаваме от предишните мерки, които не са за отделен отрасъл или за отделно дружество, а отделна група от населението, например безработните, бедните, младите или възрастните хора. Така че е, е, това е, е крос отраслово, крос отраслово, особено определена група от населението е, така че има, може да имат пряк и непряк ефект такива мерки е, при шок в търговията. Защото ако безработния получава някакви помощи, не го питат при износа ли си е загубил работата или при доставките, т.е. Е, има пряк и непряк ефект, т.е. това е дълбоко желана характеристика има друг, друга група, но Световната банка показа, че просекторната политика се отразява много добре, защото това е въздушна възглавница, която предпазва от шок, особено преди криза. Примерно да кажем, ако има доходи за бедни семейства по време на кризата, много повече хора изпадат в бедност и те автоматично получават пари. Тоест, програмата, е, правителството лесно може да промени правилата на програмите. Когато програмата я има, много лесно можеш да я промениш. Так, ако трябва обаче да създаваш програма по време на кризата, е много по-трудно. Така че е, просекторните политика много често са е, всъщност системи за социална защита. Е, те е, не регистрират, е, те, те не насърчават търговията, обаче са много ефективни по време на криза. Това се доказа и при настоящата криза, както и при други кризи, както например е, при азиатската криза преди години. Ако трябва да обобщя, е, всъщност е, шока в търговията, върху заедостта през последната криза беше чувствителен. В големи суми се изрази. Ние открихме, че непрекия ефект е също много голям. Имаме предвид върху заетостта. Много бързо се материализират. Е, е. И освен това установихме, че разпределението също е засегнато, обаче как е засегнато зависи от страната и какво изнася страната. И установихме, че подобен шок може да се отрази дългосрочно върху економическия растеж поради е, намалението на е, инвестициите. На ниво политика, аз мисля, че е, упражнението, което проведохме е полезно, защото трябва да се увеличи координацията на мерките в различни области, и затова ние е, е, е, има широко така споразумение, че е, хората искат защита срещу подобен шок, който през последните години преживяха и на индивидуално ниво понякога го усещат много силно. И ние установихме, че системите за социална защита като например обещетения за безработни е, или други е, помощи в различни страни е, за групи в неравностойно положение са ефективни, не нарушават търговията и заради това според нас те са политически инструмент, който е така много полезен за обществото. Струват пари, струват пари. Тези, средства, тези мерки изискват средства. А, за да се изгради. Това означава, че трябва да има много стабилни и солидни бюджети на държавите а, за много дълго време. А, това означава също така, трябва, а, че трябваше да видим също така и да видим какви са тенденциите в бюджетите на държавите по време на криза и да се прецени как да се изградят стабилни бюджети, навременно с това да не се а, нарушава баланса на държавата, така че да евентуално да а, бъде засегната цялата система при следващата криза. И следователно ние имахме някакъв, изградихме някакъв фонд, който да може да им помогне по време на тази криза. Благодаря. А, благодаря. Това беше наистина много интересно, много информативно за нас. Съжалявам, че толкова късно вечерта се провежда заседанието и че няма много хора в залата, които да чуят тази интересна информация. Но се надявам, че всички ще четат документа. Имам един или двама, които се записаха да вземат думата. Господин Коферати. Grazie Presidente, volevo complimentarmi con э, Lilo per э, благодаря, госпожо председател. Благодаря за великолепната работа. Не само по тази тема имаме информация, но имаме и е, данни, числа, които показват конкретни неща. Има и легенда, която циркулира в проучването става ясно, че кризата е засегнала всички държави в света много сериозно. Ние свикнахме да мислим, че една голяма криза, например в САЩ, която се разпространява по целия свят – засяга държави, които са близки до САЩ, например, индустриалните държави. Така обаче не е така. И по-слабите държави, економически по-слабите държави също са засегнати от кризата. Тоест има елементи не само на глобално обедняване, а всички а, се, на всички се влушава положението. Не само се намалява богатството, но се увеличават а, е, различията. И това от своя страна влияе на подема, въпреки че не знаем кога ще настъпи подема. Нужно ни е глобално управление, за да можем да не се засилват тези различия между е, хората. Трябва да се избегне екстремното поляризиране на положението на хората. Някои економически и политически хипотези е, бяха споменати. Например, не бива да се изпада в протекционистична хипотеза, да се защитават отделни хора. Нас е нужда пазар. Това е ясно. Този пазар трябва да има социални ценности, как, които винаги е имал исторически. Пазара трябва да генерира е, възможност за работещите хора да живеят прилично. От друга страна, имаме защитата на е, значението на системите за защита. Хора, които в едно общество не са защитени, са слаби хора и едновременно с това са готови да влезат в конфликти. Там, където няма социална защита, Там се опитват хората по друг начин да получат преразпределение. Хора, които не, нямат а, пенсия или нямат достъп до образование, те не са достатъчно защитени. При това положение на нещата и преди всичко, при динамиката, която се развива, може да се счита, че ще има голяма дейност в търговията, където няма да става дума само за разходи. Ако само разходи са важни, то основните права на човека са поставени под въпрос. Имаме е, работа на деца, полагане на труд от деца, няма колективни представителства, е, права на личността не могат повече да бъдат представени и защитени. Социалната клауза е важна в дискусията. Може би трябва повече да се говори за пропорционалността, реципрочността. Много държави е, гледат на социалната клауза като опит богатите хора, държави да си гарантират износа. Но трябва да има социална клауза с изискване за реципрочност. Благодаря. Uh, Извинете, че трябва да ви кажа, но моля, бъдете много кратки във въпросите. Благодаря. Аз също Смятам, че беше много интересен. Е, всъщност, е, социалната защита дава възможност да се възстанови економиката. Това е един шанс. Ще проследите ли какъв е ефекта? Какви, какви са евентуал, какъв е евентуалният ефект върху начина по който ще се възстановява економика? И как това ще се отрази на различните отрасли? Защото ние се борим с някои страни, е, където резултатът е много по-тежък за бедните. Как ги подкрепяте? Особено е, за хилядолетието, целите на хилядолетието. И мислите ли, че това се отразява на начина по който Европейски съюз трябва да окаже подкрепа на някои от бедните страни в, основи, в, в, в условия на економическата криза? Ще се промени ли начина по който ще даваме? Примерно при Либерия за дългосрочния ефект парите ни трябват сега и искаме да сключим някаква сделка, но имам и много други въпроси но ще се огранича до тези. Um, благодаря, господин Сакас. Госпожо председател, искам да благодаря за вашето проучване. Искам да ви съобща, че ще изготвим един доклад по собствена инициатива. Рихард Фабер е нашият социалистически депутат. Той не е в залата, но той ще се заинтересува за вашия доклад. За целият доклад е много интересен И смятам, че можем да разчитаме не само на МОД, но и на Обединените нации. Виждаме кое е добре, то е добро и за други. Ние сме в една и съща лодка, да се каже, така да се каже, гребем в една посока. Вие говорихте преди за интернет страница. Аз от удоволствие ще използвам за доклада по собствена инициатива. Finally, uh... И накрая господин Морейра. Благодаря. Поздравления за тези, които са изготвили проучването. Това проучване всъщност премахва някои такива широко разпространени мнения относно финансовата криза. Мнения, които много често се чуват както тук в парламента, така и извън. А именно, че, че най-слабо развиващите се страни а, нямат а, никак е, които всъщност нямат никаква отговорност за кризата, са най-засегнатите определено тук се каза, че всъщност най-богатите държави са едни от най-засегнатите, що се отнася до безработицата. Когато направихте сравнението между Съединените щати, Америка и Азия, а, Европа и Азия. А, това проучване доказва, че най-добрият отговор на кризата и на загубата на, без... на работни места и намаляването на заплатите не е протекциони... протекционистична политика или пък изкуствено създаване на работни места, а по-скоро мерки за социална защита, които ще осигурят един а, нормален приход за тези, които са най-засегнати в кризата. И разбира се, една ам, ам, отворна търговия, това означава повече излагане на търговски кризи. В такъв случай означава ли, че трябва да затворим търговията? От друга страна, смятам, че историята е показала, че без такова отворена търговия няма растеж и няма създаване на работни места. Така че не знам да има държава, която да е способна да постигне устойчив растеж и устойчива заетост без отворена търговия. Така че няма противоречие между търговия и развитие. Едното не съществува без другото. А, евентуално може да има търговия без развитие, но ако искаме и двете, трябва да, е, да ги свържем. И, и само чрез увеличаване на търговията и превръщането й в великолепен инструмент можем да осъществим по-голяма работна заедост. Благодаря. А сега ще дам думата. А, мислех да дам думата на госпожа Янсен, за да отговори на специфичните въпроси, но ще помоля да бъде кратка. Благодаря за тези интересни въпроси. Ще се постарая да бъда кратка. А, нека първо да започна с последното, което казахте. А, историята е написана в дух, че търговията предоставя много възможности. А, това не е изследване против търговията, обаче как е, ползата може да се максимализира и, и как да се намали шока за тези, които са в най-неравностойно положение и как да има обществена подкрепа за търговията. Е, е, това е духа на това проучване. Аз съм работил дълго време за стол и, и е, да, да, да, за това, именно заради това приветствам вашата книга. А, така, връщаме се към един от предишните въпроси. Дали най-бедните страни са пострадали? Да, по-богатите страни повече са пострадали, но всъщност те са пострадали от две кризи. От финансовата и търговската криза развиващите се страни не са изложени на финансовата криза. Това, което стана с заедостта в развиващите се страни, да, има цифри в проучването, има и по-добри цифри, но за страните от 100 имаме малко информация или неразвити страни като Либерия, повече от 90%, 90 от работните места са в сивата економика, нямаме информация, получаваме информация от интервю. Знам, че хората трудно оцеляват, обаче няма научни доказателства така че е трудно да се анализират подобни въпроси в някакъв начин, как да ги подкрепяме, да получим повече информация е, и да подкрепяме инициатива да имаме по-добри данни. Не само по количеството на работните места, но и качеството и е, заплатите. Дали е време е, да работим по-активни за да може търговията да е, помогне за увеличение на работните места, за качеството им, за социален растеж. Аз не мога да отговоря на тези въпроси. На, това трябва да, на този въпрос трябва да отговорят политиците, но това, което МОД прави, МОД стана член на един кластър за производствен капацитет. Ние сме част от агенции за капацитет за търговията, упражнения, техническа помощ в условията на укрепена рамка. Всичко това е в рамките на 100 ние искаме да помогнем на страните да станат конкурентоспособни като обръщаме внимание на условията на заетост, работните места в, е, е, износ, в износа и искаме също така е, страните да си подобрят качеството на износа, да бъдат конкурентоспособни и да плащат добри заплати и да гарантират добри работни места, т.е. професионални умения, как да си конкурентоспособен е, и при прилични условия, и в края на краищата е, да има повече активност и това условията е, за заедостта са по-добри, качеството на продукцията се подиграва. И друга област, която споменах, да помогнем на страните да диверсифицират страната си към износ, за да могат да избегнат шоковете. да помогнем на страните, за да не са толкова изложени на външен шок. И сега какъв беше другия въпрос? И, област за социална подкрепа, как да помогнем на страните, експертиза какво да се прави, за да се подобри е, системата на социална защита в различен вид страни, защото най-добрата социална защита зависи от конкретните условия в дадена страна. И искам сега да ви кажа какъв проект водим сега. Съвместен проект от стол. Е, е, който е, се финансира от е, Международната организация на търговските камери, фундация ТКОМ, за да може как залетливостта за създаването на работни места и това се води от двете организации, как търговията и глобализацията да бъдат от полза за всички – Имам още 3-4 точки, които са конкретни. Можете е, да ги прочетете в интернет или между Индия и Женева има много голяма а, дистрибуторска мрежа. Много ви благодаря. А, сигурна съм, че а, може би много ще имат много въпроси. Отново ще ви зададат въпроси. Аз искам да приключа заседанието. Е, просрочихме времето. Извинявам се на преводачите. Благодаря госпожо Янсен и господин колегата, че дойдохте. Е, ще дойдем тук утре в 9 часа сутринта и започваме е, с заседание на координаторите с обсъждане на мерката процедурата на кометология относно търговията с тюленови продукти.